Добро утро, уважаеми колеги. Благодаря ви за точността. Можем да започнем с кратки съобщения на председателя. Знаете, още вчера споменах, че размяната на мнение с генерал Морион запланувана за днес след обед, ще бъде отложена поради стачката на железничарите в Белгия и Франция. Ще я проведем на 10 ноември по приблизително същото време. Колегата Берман ще бъде вместо генерал Морион тук. Той е представител на мисията за наблюдение на изборите в Афганистан. Както знаете, втория тур бе отложен е, и няма да се състои. Поради отказа на конкурента на Хазай. Но, все пак, е, вместо е, да съкрещаваме програмата, ние ще изтеглим точка 13 създаване на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни, така че ще я разгледаме на практика по-рано. Знаете, че чешкият е, президент подписа Лисабонския договор и до края на годината трябва да номинираме и върховен представител. Така че нашата комисия ще трябва да проведе редица изслушвания на комисари, на комисарите за развитие, международна търговия и във връзка с върховния представител и заместник-председател на Европейската комисия, ще, който ще бъде де-факто министър на външните работи на Европейския съюз, ще трябва да се срещнем и с други представители, ще трябва да изслушаме много от тях в Страсбург, например, комисаря за развитие и за международна търговия, а седмицата след Страсбург, в началото на декември, ще проведем извънредно заседание на АФЕТ. Датите ще бъдат оточнени е, колкото е възможно по-бързо и вие за сега можете да си запишете 4 декември петък председателският съвет ще се срещне на тази дата, за да обсъди номинацията на върховния представител и заместник председател на комисията. Да, моля. Извинете ме. Извинете ме. Само по тези процедурни разпоредби. Е, малко късничко ни казвате, че в петък ще имаме изслужване. Това е крайно неудобно и за много от е, колегите, които се срещат с избирателите си в този момент или имат други ангажименти. Предполагам, че вие също имате ангажименти. Аз лично не мога да си отложа нещата, защото ние нормално през петък не, в петък не заседаваме. Няма ли начин нещо да се направи про въпрос? ragione e il fatto che io Прав сте, да. Аз е, кимнах в знак на съгласие. Съгласен съм с вас. Естествено, че ще бъде трудно последния ден от е, седмицата, когато мнозина от нас имат задължение в избирателните си райони да бъдат тук и да участват в изслушването. Но все пак ние трябва да видим е, номинирания за върховен представител преди той да започне работата си. Освен това, датата зависи и от председателския съвет. Е, е, да. Господин Хопт. Господин Хаут първо, а след това вие, господин Пасот. Благодаря. Може би е проблем с превода, но вие казахте висшия представител, все пак може да бъде и представителка, нали? Е, аз лично много подкрепям кандидатурата на Девит Мили Банд е, и за него може би можем да казваме той, но все пак. Не.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 тигъра или тигрицата и по друг начин. Господин Пасот. Господин председател, естествено, че и в петък можем да се съберем е, и да проведем изслушване, но преди коледа повечето депутати имат е, задължения и ангажименти в е, предизборните си райони. На 1, 2 и 3 декември ние всъщност е, ще имаме заседание на комисията и не можем ли в някои от тези дни, вместо така да се каже, обичайното заседание и обичайния дневен ред, да проведем изслушването, за да разберем какво точно мисли председателския съвет по този въпрос. Той мисли много, но не винаги е, сме наясно с последствията от неговите мисли. Тези аргументи или по-скоро тези теми бяха обсъдени, е, така да се каже. И тези съображения бяха взети предвид, когато определяхме дневния ред. Мислехме за по-удобен срок или по-удобно време за провеждане на изслушването, но трудно можем да съчетаем всички останали задължения и за това, тъй като не намерихме по-добра альтернатива предлагаме петък. Но нека да преминем сега към дневния ред. Колегата Свобода има думата. Той е докладчик по предложение за резолюция относно доклада за напредъка на Харватия. Той бе и в Харватия. Искам да обърна внимание на някои съществени моменти, защото вчера се проведе дебат един, една точка, която винаги се дискутира е въпросът за правната система и борбата срещу корупцията. Мисля, че в тази област Харватска постигна значителен напредък, но със сигурност не е на края на пътя си. Затова в своя доклад аз подчертавам, че точно тези въпроси трябва да бъдат подложени на по-голямо наблюдение и организация на, от страна на правителството. В последно време имаше два сигнала, заместник премьера поиска премахване на имунитета за бившия министр на отбраната. Не искам да давам преценка, защото не съм аз човека, който трябва да направи това за тези две лица, но фактът, че се осъществи отнемане на имунитета на този човек, за мен е сигнал и за населението в Харватска, че никой не е над закона и а, е, спрямо, а, е, че трябва да бъдат приети определени подозрения а, е, спрямо лица, включително с имунитет и а, да се заведе, да се образува съответното производство срещу тях в съд. На второ място, ние забелязахме, че а, сред широки кръгове на населението няма чак толкова голяма подкрепа за присъединяване, колкото би трябвало да бъде и за това правителството трябва да продължи да говори за смисъла и предназначението на присъединяването. Вчера дискутирахме, че различни обществени групи, включая църквата, критикуваха споразумението с Словения много остро и че в тази област се смята, че присъединяването без консенсус, без компромис с Словения не е присъединяване. И смятам, че това поведение или напълно ще се наложим, или няма да има присъединяване. По отношение на тази линия трябва да се извърши голяма просветителска работа. Освен това, що се отнася до наказателния съд за, в Хага, Хрватското правителство наскоро образува специална работна група. Хрватското правителство също така покани господин Прамерц да изпра... прикани господин Прамерц да изпрати хора в а, тази специализирана работна група или от други държави членки също с цел да наблюдават дали и как Хрватска е, съответно търси, е, продължава да търси документите, които се изискват от наказателния съд в Хага. Аз разбирам, че Прокурорът не иска да бъде ангажиран в е, е, тази процедура, но също така е, разбирам, че някои държави членки ще изпратят експерти в тази специализирана работна група, за да видят и да преценят дали тази специализирана работна група на хърватското правителство работи оптимално. Това е покана отправена от самото правителство на Хърватска и мисля, че трябва да я последваме. Не е съвсем разбираемо в Хрватска, че от една страна е на лице принципна критика, вие правите прекалено малко. От друга страна, когато казват, добре, изпратете ни експерти, които да придружават работата ни, да ни проверяват, ние да кажем, не, няма да направим, това отказваме. Така че трябва да намерим някакъв път и по този въпрос. Що се отнася до завръщането на бежанците и така нататък, разбира се, има много открити въпроси, особено за онези вътрешно разселени лица, които е, се връщат които живеят в някакво комунално жилище или общо жилище, живеят без компенсация, правят се опити за разрешаване на проблемите. Има какво да се направи в тази област, но като цяло Харватска полага усилия да разреши и тези случаи. Що се отнася до конкуренцията, до економическата ситуация, знаем за все още неразрешения въпрос с корабостроителниците там. Те първа се очаква да се проведе търк това ще се случи. Не смятам, че това е въпрос, който може да предотврати присъединяването, но това са задачи, които още трябва да се предстои да се изпълнят. Освен това, във връзка с, с обществените поръчки, не сме напълно убедени, че винаги нещата протичат абсолютно правомерно. Може би и в други страни това не става така, но все пак Хрватска трябва да се погрижи тези процедури да са открити, изчистени и да има ясни правила. И може би ще премина към последния въпрос, въпроса за регионалното сътрудничество и двустранните взаимоотношения. Вчера вече дискутирахме по въпроса за споразумението с Словения. Двамата министър-председатели вчера, слава богу, успяха да, да подпишат това споразумение с все още неразрешения въпрос за ратификацията му в тази област аз включих в един коментар в проекта резолюцията, че списъкът, който трябва да бъде съставен от комисията по отношение на лицата, които биха могли да работят в този трибунал, трябва да бъде съставен от високо квалифицирани лица, особено такива, които са били част от посреднически процедури. И ще помоля да се включи текста, който съм предложил още в първата редакция на споразумението, където е записаното establish. Става дума за списък от кандидати, който е съставен от председателя на Европейската комисия. Нещо друго, което следва да се приветства е, че Хрватска пое инициативата за разрешаване на граничните спорове с други съседи, които не са в чак толкова остра форма, но все пак съществуват. Тя покани Босна и Херцеговина в двустранни разговори да се опитат да разрешат проблемите с Черна гора, се постигна споразумение пред Международния съд. Така че се надявам тези важни за нас въпроси на регионалното сътрудничество и разрешаването на двустранните проблеми да приключат успешно до края на преговорите за присъединяване. И накрая, приключване на преговорите, според мен е възможно до средата на следващата година, във всеки случай през следващата година да бъдат приключени, ако е, съответните усилия от страна на хрватското правителство бъдат осъществени и бъдат разрешени е, отворените въпроси. Ние бихме могли да зададем цел. Това би било разумно и горе-долу две години и половина може да се очаква като време за ратификация. Не съм го записал в резолюцията, но това би означавало присъединяване през 2012 година. Важното е обаче в течение на следващата година да, се, да бъдат приключени преговорите. Това е възможно. И ако това е възможно, ако Хрватска положи необходимите усилия. Благодаря ви, господин Свобода ще уточня нещо. Вие казахте, че текстът е раздаден. Предварителният е, проект е, е така прегледан от юристите но е възможно и в е, новата версия вече да има намеса на юристите. Господин Поселт, благодаря ви, господин председател, благодаря на колегата Свобода за неговия отличен доклад, е, кратък и много съдържателен. Ще обърна внимание на колегите, които може би са нови в тази комисия, че това е пример, образец за е, доклад. Е, прецизен, точен, ясен, съдържателен. А всичко това, което бихме могли да допълним, естествено можем да е, направим по пътя на предлагането на изменения, но ние имаме вече една стратегия. Една стратегия, която в са включени различните страни, така че са необходими доклади, които са специфични, които са индивидуално съставени и изготвени за отделната страна. Ето този доклад за Харватия е именно образеца за начина по който трябва да работим. Записана е целта, е, която в никакъв случай не е задължителна, а именно е, до края на 2010 година да приключат е, преговорите. Колегата Свобода с право посочва така, нарастващия евроскептицизъм. Ние не желаем естествено да упражняваме натиск върху хрватското население, макар че определен натиск върху властите, върху правителството за изпълнение на дадени е, задължения е, съществува. Естествено, че е, трябва да се изпълнят определени критерии, че трябва да се продължи с усилията в тази посока. имам някои възражения във връзка, да кажем, с отделни думички, continuous и така нататък, но няма да ги обсъждам сега, ще ги обсъдим с колегата Слабота. При всички положения трябва да се прилагат същите критерии, както и по отношение на останалите държави. проблема с беженците засяга и Войводина. Аз бях в един такъв граничен район и попитах кмета там има ли беженци от Харватия. Той каза да. Ето, между връщането на прокудените на бежанците в Харватия и връщането на бежанците в други държави все пак има една много ясна разлика. И аз искам да подчертая това. И по отношение на Международния съд в Хага, ще кажа, че да, създаването на една такава целева група е, или работна група е нещо много хубаво. Но като че ли има и други държави, които се опитват някакси да прехвърлят бремето е, върху Харватия. Всички държави членки тогава направиха някакви грешки, допуснаха грешки, но ние би трябвало да компенсираме нещата, да се опитаме да поправим тези грешки. Това е нещо, което се обсъжда съвсем публично в Харватия. Ние при всички положения трябва да признаем усилията, положени от Харватия. Да, добре, когато се говори за е, младич, е, нещата са вече по-сериозни, но ако погледнем нещата съвсем точно, ще видим, че е, като че ли едностранчиво се упражнява натиск. И затова бих е, апелирал към всички вас е, с много чувствителност, с е, много усет да се отнасяме към тези проблеми, които са деликатни, които са сложни. Колегата Слабота го е направил и наистина аз съм съгласен с него, че тъй като голяма част от главите вече са отворени, до края на другата година съществува възможност те да бъдат затворени благодаря още веднъж на колегата Свобода за това, че е много балансирано и също времено с достатъчна доза критичност, но и е, добронамерено е представил нещата в своя доклад. Благодаря, господин Басълт. Вие практически направихте обобщение обобщението на докладчика. Има мнозина, които искат думата. Много ви моля, бъдете кратки и спазвайте трите минути. Господин Качин, три минути. Грация, президенте. Рад би туди сам искрен. Благодаря, господин председател. За негов предлог. Аз също бих искал да поздравя а, колегата Свобода за тази проекторезолюция. той не само показа и, е доказал, че е познавач на тази материя, но и един депутат, който много сериозно гледа на темата и е експерт по темата за Балканите. Не искам да повтарям това, което каза колегата Посът, съгласен съм с него, но искам да обърна внимание на това, че въпреки подписването на споразумението между Словения и Харватия, влязохме в една критична фаза – Разбира се, сега е необходимо да се получи необходимото мнозинство за ратификация. И мисля, че мога да кажа ясно, че Харватия е, има право е в правото да ем, потърси, да се опита да сформира такъв консенсус между коалицията и опозицията и да е, набере нужното мнозинство буква Г латинско, в която се посочва датата, а именно, че преговорите трябва да приключат до средата на 2010 година е неподходяща като срок. Аз винаги повтарям, че датите са нещо опасно, защото е, е трудно обикновено да се спазят. По-добре да се договори е, някаква по-обща формулировка, да се запише възможно по-скоро, защото Харватия сама трябва да каже кога какво е възможно. А когато се посочи дата, това би могло да се усети като принуда от страна на Европейския съюз. Е, това не бива да се допуска. Хрватска има своята динамика. Ние бихме искали преговорите да приключат колкото се може по-скоро. Ако е месец по-късно, по-добре, отколкото да попаднем в ситуация на неизпълнение на посочената дата. Все пак е, искам да препоръчам на колегата Свобода в точка 27 където съвсем правилно се обръща внимание на задачите, които предстои да бъдат изпълнени от Харватска, също така да се а, а, добави допълнение за бивша Югославска република а, а, Югославия. Vse не съседи, зласти тиште, ki še nimajo държави. Това е въпрос, който е важен както за Харватия, така и за страните, съседните страни, които още нямат статус на кандидатки за членство. Това е много важно. Също време искам да обърна внимание на една недопустима практика в Харватска, която се налага там в последно време, а именно правосъдната система осъжда някой за военно престъпление. След това обаче лицето изчезва. Изведнъж не може да бъде открито в Харватска, попада в Босна, където е сигур... на сигурно място. И още нещо. Мисля, че въпросът за книгата по вписвания а, или имотния регистр трябва да бъде вписан изрично в текста, защото това е много важен въпрос. А, това е, а, значи въпросът с имотния регистр е свързан с прокудените лица и той трябва да бъде включен в текста. Благодаря, господин Качин. Господин Брок има думата. Благодаря. Аз също бих искал да поздравя колегата Свобода за неговия доклад. Радвам се също така, че а, вчера бе постигнато подписване в Стокхолм и се надявам това, което колегата Качин току-що каза, да не да не означава формиране, създаване на нови трудности от гледна точка на неговата партия. Мисля, че трябва да стигнем до ситуация, в която двустранните въпроси да не бъдат превръщани в е, основание, причина за взимане на решение на е, ниво Европейския съюз, а да се опитаме да намираме общи е, решения. Иначе в сила е теорията за автобуса а именно пасажир, който пътува вече, казва аз съм вече вътре, но автобуса е пълен и не могат да се качат други пътници. Не мисля, че това е справедлив начин а, за третиране, защото Хрватска като държава, която още не е членка, не се намира в същата ситуация да повдига, може би, също оправдани искания, а, за разлика от друга държава, която вече е член на Европейския съюз. Затова трябва да следим тези въпроси с бъдещи кандидати за членство. Искам да се присъединя освен това към колегата Посъл за, по въпроса за сътрудничество с наказателния съд за бивша Югославска република Македония. Началото на преговорите с Хрватска достатъчно бе отложен, защото бе търсено лице, което пребиваваше на Канарските острови. Сега, що се отнася до въпроса с наказателния съд, не намирането на определени протоколи и това, не можем да подвеждаме под отговорност една е, е, държава за това, защото понякога имам усещането, че всяка една държава членка трябва да бъде оценявана по своето развитие и а, трябва да се правят връзки и не бива да се правят връзки и да се сравняват с други преговори за членство. Затова искам да помоля такива въпроси да не добиват да не стават въпроси от решаващо значение, които влияят върху темповете и характера на преговорите за членство. Това, което казва колегата Свобода, е справедливо. Въпроси за публичната администрация, корупцията. Представителят на правителството на Харватска вчера сам представи тези въпроси и самия той призна, че в тази област се налага да бъдат постигнати редица неща. Това не са неща, които е, се правят с цел да направим нещо добро за присъединяването, а това са въпроси, по които така или иначе трябва да се постигне напредък, дори държавата да не кандидатства за членство. Колегата Свобода се спира и на други въпроси. И важно е да се каже, че това са задачи, които така или иначе трябва да се изпълняват от една държава, така че гражданите да могат да се радват на една справедлива подсъдност, съдебна система и администрация. И затова бих насърчил Харватска да продължи да взима решения по тези въпроси, така че действително през следващата година преговорите да могат да бъдат приключени. Благодаря. Благодаря ви, господин Брок. Госпожа Пак за три минути. Елмар всъщност каза почти всичко. Аз малко по-остро ще формулирам нещата. Очудващо е, че ние споделяме едно и също мнение по този въпрос. Именно по отношение на правосъдието, след като бе назначен нов министр на вътрешните работи, на нов шеф на полицията, бе постигнат голям напредък, наистина. Така че бих казала, че хората са на добър път, макар че е, има още много неща, които трябва да се свършат. В Хага е, трибуналът е, се използва просто за да се бави присъединяването. Една страна непрекъснато се напомня на една страна е, непрекъснато се напомня, че трябва да сътрудничи изцяло, неограничено, напълно с трибунала. Тази държава всъщност сътрудничи вече, да. Е, и освен това, в момента се говори за достъп до документи, който е затруднен. Тези документи а, е, а, най-вероятно са свързани с четирите години по време на войната. Много е трудно, естествено, да се съберат всички тези документи. Една част от тези документи, за които се говори, че не се предоставят, аз съм сигурна, в това са били унищожени или изобщо не могат да бъдат намерени. Правителството вече констатира това. И а, това казваше не само бившето правителство на Харватия, това казва и сегашното правителство никой не може да наказва някого или да обвинява някого за това, че тези документи не съществуват. Ако са ги унищожили, да, естествено, но за сега се знае, че те не съществуват. Много ясно е казано тук, че до края на 2010 година преговорите могат да бъдат приключени. И ще се обърна към словенските колеги. Е, спомнете си, че през 1998, год... Е, през 1998 година а, е, вие нямахте изгледи да станете скоро член на Европейския съюз. А станахте през 2004 година. Така че тези а, а, отстъпки и тези споразумения с сръбската държава, е, те засягат не само Харватия. Мислете и за случая с Люблянска банка, така че не бъдете по-големи светци от папата. Благодаря ви, госпожо Пак. Господин Вайга, за три минути. Благодаря, господин председател. Понякога съм очуден и изненадан от начина по който се развива дебатът за Харватия. Понякога враждебните изказвания е, са ненужни, излишни и вредни, особено когато се въвличат и трети страни в дебата. Последното изказване е, надхвърли рамките на парламентарната коректност. И аз настоявам да бъдем обективни, когато се говори за Словения и особено за интереса на Словения в по отношение на евентуалното присъединяване на Харватия. Словения винаги е подкрепила Харватия в нейните усилия за пълноправно членство и в никакъв случай по този е, недопустим полити, е, полемичен начин не би трябвало да се разгаря с някакви е, ненужни е, спорове. Подходът на господин Свобода е много уравновосен, Включва и похвала, но и е, критика. Аз имам няколко критични бележки, които е, са свързани с връщането на беженците от Сърбия в Харватия. Това е, е много по-драматично, отколкото се представя тук. Имайте предвид, е, че е, това са е, беженци от война и за това трябва много, много деликатно и чувствително да се отнасяме към този въпрос. Освен това, осъден военнопрестъпник е, има правото да е, се пресели в съседна държава и също времено да остане член на Харватския парламент. Говоря за конкретен случай. И още един факт ще спомена на трето място. При всички избори Харватия се намесваше много интензивно в е, Босна и Херцеговина е, се намесва пък е, в изборите, да кажем, в Харватия. Това са недопустими процеси, които водят до дестабилизация и не са от полза в дългосрочен е, план за партиите в Харватия. А освен това, църквата в Харватия и е, някакси насъскването срещу е, Словения е, са неща, които трябва да се отбележат. Благодаря, Благодаря ви, господин Вайга. Колегата Луначек, три минути. Благодаря, господин председател. Ще се спра не на двустранните проблеми между Харватия и Словения. Смятам, че е, по тази точка докладът на колегата Слабода е много балансиран, една добра смесица от е, критично отношение към съществуващите проблеми, които той не е скрил, най-вече в сферата на правосъдието, но и в други сектори. Е, и това са сфери, в които е, Европейския парламент и изобщо Европейския съюз е, подпомага активно Харватия. Един от проблемите бе е, обсъден вчера с представителя на Харватия в комисията. Той е скандален случай, а именно става дума за приятели на земята, Френца Фиат и тяхната демонстрация, е, техните протести пред е, Министерство на околната среда и новото правителство атакува е, организацията of Фиат, като наложи максималния размер на санкцията, паричната санкция до 100 000 евро. Външният министр Андракович е, е, каза вчера, че веднага след завръщането си от Стокхолм ще се опита да изясни този въпрос. Ако през следващите седмици няма положително развитие по този въпрос, ще трябва да включим към 25-та точка, която се отнася до околната среда, едно допълнение във връзка с прилагането на закона за опазване на околната среда, така че той да не се използва срещу едни е, напълно легитимни демократични действия, като тези на организацията Приятели на Земята. Още нещо много е добре това, че Хане Свобода се е спрял и на някои проблеми, свързани с мълцинствата. С сръбското мълцинство те са по-малко, но с ромите все още има проблеми. Нещо, което се случва в крайна сметка и във всяка страна е, почти във всяка страна е, едно дискриминационно отношение към хомосексуалистите, към хората с определена сексуална ориентация. Аз е, участвах миналата седмица в една е, конференция именно в тази връзка и би трябвало да включим и този аспект, а именно е, недискриминация на е, хората по е, признака сексуална ориентация. И още нещо ще спомена, е, което е важно от гледна точка на Харватия, ако ние желаем наистина Харватия да продължи да играе една стабилизираща роля, да включим и конституционната реформа, най-вече от гледна точка на Босна. Благодаря ви, е, госпожо Луначека. Сега колегата Андоракис. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко коментара по доклада на колегата Свобода. Взимам думата от името на моята делегация, а не от името на моята политическа група. Ние сме на мнение, че трябва да гласуваме срещу е, доклада, защото не става ясно каква е ползата за работниците и за хората? Става дума за наличието на големи монополи, които се намират в е, сериозна криза. В момента става дума за сериозната економическа криза и специално в Източна Европа това е голям проблем. Това е причината, поради която ние ще гласуваме против в страната има много голяма съпротива срещу присъединяването към Европейския съюз поради кризата, но и поради това, че става дума за една антидемократична процедура, в рамките на която се полагат усилия за интегриране на тази страна към Европейския съюз. Възможно е, що се отнася до <clears throat> присъединяването да се проведе референдум, но е, това право е, не се дискутира, то не съществува. И по тази причина ние ще гласуваме против. От две години има, се усеща съпротивление и резултатите са винаги едни и същи. Те не се променят. Чухме това току-що от колегата. Сега, що се отнася до документа, до проекто резолюцията, представена от господин Свобода? В една от точките тук става дума за преговорите между Словения и Харватия. Тук става дума за едно споразумение, което бе постигнато само с решение на ОИЕ. След това 12-та точка. Добре е тук в текста да се добави, че това не трябва да води до подобряване на отрицателните резултати от Втората световна война, иначе текста звучи много отрицателно. Колеги, това е, не е двустранен проблем, това е глобален, световен проблем и не бива да го забравяме. Благодаря, председателят. Господин Гоган за 3 минути. Дякуем Пекине. пан председа, не будем потребовать 3 минути. Благодаря, господин председател. Нямам нужда от 3 минути. И слушах много внимателно призива на господин Поселт към новите евродепутати да бъдат кратки. Затова само ще изтъкна, че колегата Поселт се опитва да прилага едни критерии, които трябва да прилага и към себе си. Такива, каквито ги иска и е, да бъдат приложени към резолюцията. Текстът е кратък и ясен и е добър както за институциите, така и за насърчаването на Харватия. Затова ви предлагам да го приемем такъв какъвто е. На е, реплика. Благодаря. Господин Посълт иска правото да, да отговори, моля. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Аз не съм казал, че трябва непременно да сте кратки е, е, е, но исках всъщност да кажа, че не са необходими много изменения, тъй като текстът е добър. Госпожо Луначек, точно това имах предвид. Не дискриминацията не е част от нашата резолюция. Това са неща, които би трябвало да влязат в рамковите доклади. Това са неща, които са от принципно значение и те си действат и въжат и са валидни за всички и във всички случаи. Но когато Говорим за Харватия. Тя трябва да изпълни естествено всички изисквания във връзка с антидискриминационното законодателство и неговото прилагане, но те въжат за всички нас. А сега към колегата Вайгъл ще кажа. Става, а, е, ние сме наблюдавали всичко, което стана и в Словения, и в Харватия по време на войната. Не, Харватия а, е, нападна а, е, Словения, а Народната армия нападна първо Харватия, след това и Словения. Имайте предвид това. Аз бях докладчик по асоциирането на Словения за Европейския парламент. И тогава казахме, да, Словения може да се присъедини, ако се разрешат всички гранични спорове. И ако това беше станало, наистина днес нямаше да говорим отново за гранични проблеми и спорове. И отново ще кажа, е, не дейте да, е, така, да, да бъдете по-големи свети от е, папата. Благодаря, господин Паса. От е, две минути и за господин Вайгет. И той има какво да каже. Господин Паселт, аз съм съгласен с вас, е, както по отношение на Харватия и Словения. Те бяха жертви. И двете страни бяха жертви на една военна инвазия от една а, ръководена от диктаторски режим народна армия на Югославия. Но по втората точка, която повдигнахте, Словения се присъедини към европейската общност при положение, че почти бяха решени с много малки изключения граничните спорове. И това е всъщност същественото различие между нас, когато говоря за граничните спорове и въпроси, като важно условие за едно присъединяване на страната на Харватия към Европейския съюз. Благодаря. А сега да чуем комисията. Надявам се, че произнасям правилно името. Да, много добре дори го произнесохте. А, имайте предвид, че за трети ден едва вземам поста и вече втори ден съм тук в е, парламента, така че това ясно показва какви са моите приоритети, т.е. да съм тук и да ви слушам. Искам няколко коментара да направя. А, това, което виждаме, е, че ние всички имаме една обща цел – и тя е да доведем до край скоро преговорите с Харватия. А, като разбира се, търсиме изпълнение на критериите и в такъв смисъл нещата върват много добре. Първо, споразумението беше да се отворят шесте глави беше много полезно. Факта, че вчера бяха подписани ред споразумения е много важен също факт. Е, това става дума за споразуменията между Хърватия и Словения. Европейския парламент и комисията трябва да насърчат е, страните да продължават преговорите без забавяне. Днес вече трябва ясно да се говори и за необходимостта да се ратифицират съответните документи. Харватия има да върши още доста неща в ред области. Те се излагат в доклада, вие ги упоменахте днес тук в изказванията си. Тези ключови области се свеждат всички до политическата сфера – борбата с корупцията, организираната престъпност, приевата на малцинствата, бъжанците, правото до достъп до документи и акцента, който се слага в доклада в смисъл, че политическия ангажимент за борба с корупция съществува и сега е необходим да се изгражда капацитета на администрацията, за нас това иде да каже, че е, освен, че има политическа воля, трябва да работи и цялото общество за това. И именно за това точно се развива и капацитета на администрацията. И в момента ние вече чакаме резултати. Действително, има политически ангажимент, но това не е достатъчно. Трябва работа на всички нива. Проблема с бежанците. Вярно, има, но не е толкова голям проблема вътрешно страната, а проблема с бежанците, които идват отвън съществува само една програма за предоставяне на жилища. Повече неща трябва да се направят в тази област. По въпроса за Международния наказателен трибунал. Надявам се парламента да сложи повече акцент върху тази тема, защото тя е ключова. Тя е решаваща, когато започнем преговора по глава 33. Тя е най-важната глава за приключване на преговорите без нея, без липсващите документи, без да се представят на съда тези документи, не е ясно до къде ще стигнем. Трябва да се сложи акцент върху това и то сега. Така че Харватия да направи всичко, което е по възможностите й. Сега, дали това ще стане с специалната работна група или как, не знаем. Комисията не може да каже това, но документите трябва да се намерят. И накрая. Ние считаме, че докладът господин Свобода е много добър, много добре балансиран, добре формулиран и много в синхрон с предходния доклад на парламента, за което им благодарим. Благодаря. Не зная. Може би докладчика би желал в заключение да каже няколко думи, но много ви моля, бъдете кратък, тъй като вече пресрочихме времето. Само едно съобщение за колегите. Има е, референдум е, като възможност в законодателството на Харватия, така че не се тревожете, ако само по тази причина смятате да отхвърлите доклада. Да, хубаво е, че се подписа това споразумение между Словения и Харватия и освен това съществуват едни добри отношения между двете страни. Така че това добро отношение между двете страни и доброто настроение един към друг би трябвало да се пренесе и тук при нас и ние да подкрепим усилията на двете страни. Благодаря ви, колега Свобода. По процедурата ще ви напомня, че на 8 декември 12 часа изтича срока за измененията, защото след това през януари ще гласуваме тук в комисията, а след това през февруари в пленарна зала. Преминаваме към следващата точка. Предложение за резолюция относно доклада за напредъка на бивша Югославска република Македония през 2009 година. Зоран Талер е докладчикът на Европейския парламент по тази тема. Имате думата, моля ви да спазвате регламента и отреденото ви време. Благодаря. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Ще ви представя съвсем накратко доклада. И аз миналата седмица прекарах два дни в Скопие – и това много ми помогна при изготвянето на проекта за резолюция относно доклада. Имах възможност на място да се запозная с положението. Разговарях с президента, с вице премьера, с председателя на парламента и с важни представители на парламентарно представените партии. Моето посещение е, бе във връзка с е, помощта, която желаем да окажем на бивша Югославска република Македония за присъединяването към Европейския съюз. Ние желаем наистина най-доброто на държавата. Много малко е, са критичните бележки, защото Македония наистина постига много сериозен напредък. Тя изпълни условията за е, въвеждане на визови облегчения и на 14 октомври комисията публикува препоръката си за започване на преговори с Македония. Демаркационната линия с Косово също вече не е проблем. Това са неща, които наистина изискваха много усилия и са добри резултати. Публикацията на комисията предизвика еуфория. 96% от населението на Македония подкрепя пълноправното членство на страната след е, април 2008 година, когато Македония не бе приета в е, НАТО, е, настъпи една фаза на голямо разочарование и отдръпване на населението. Но ето, че така, желанието и готовността за присъединяване към Европейския съюз остава и процентът е много висок. Другия южния край на Западните Балкани се намира бивша Югославска република Македония, по-нагоре на север са Харватия и Словения, но в Гърция има ново правителство, което също е заинтересовано от интегрирането на балканските държави в Европейския съюз и от стабилизиране. Но, естествено, това са по-общи е, така, изказвания. Би трябвало да бъдем съвсем прецизни. Описали сме политическото развитие, спряли сме се и на опозицията, която участва много по-активно в усилията на страната за присъединяване. Е, и подпомага правителството в борбата срещу корупцията. Да, ние знаем, че е, е трудна борбата с корупцията, но все пак по-ефективно работят вече македонските институции и парламентът е по-ефективен. И опозицията е на е, мнение, че нещата са се подобрили. Изборите през пролета и общинските и президентските избори бяха също стъпка напред може би не 100%, така да се каже, преминаха безпроблемно, но във всеки случай в сравнение с предишните години нещата са се подобрили значително. Спогодбата от Охрид изцяло се прилага и крехките между етнически отношения е, вече не се обременяват от е, така, излишна доза е, шовинизъм или национализъм. По отношение на албанското мълчество, нещата също са се подобрили. Що се отнася до ефективността на публичната администрация, там все още има някои проблеми, свързани с независимостта, а също и по отношение на медиите, които са в частни ръце, но не са плуралистични все още. Македония би трябвало да направи нещо по отношение на дискриминацията на отделни групи от населението, най-вече жените – Имам предвид е, по-специално е, жените, работещи в е, текстилната промишленост. Тяхното положение е наистина трудно, тежко. Процента на безработица е много висок, но независимо от това, известен напредък има и по отношение на економиката, по отношение на бизнес средата, която е много по-благоприятна вече визовия режим и облегченията са нещо много важно за Македония. Отношенията с съседите също са от съществено значение. Смятам, че наистина би трябвало да се постигне един олекотен визов режим за населението на Македония По отношение на Косово бих казал, че трябва че да, има като че ли е, така негативно отношение към е, Косово, но това е, не се споделя от всички в Македония. Самото население е разделено в е, отношението си към Косово. Би трябвало да се спрем с тези остатъци от миналото и да бъдем по-толерантни. Това е призива към е, всички в Македония. Благодаря ви, господин Талер. да започнем с разискването. Много ви моля да се ограничите до две минути във вашите изказвания, защото наистина не разполагаме с много време. Председателя на делегацията за Македония има думата. Благодаря ви, господин председател, благодаря на докладчика. Да, този призив за толерантност, за проявяване на разбиране от двете страни е много важно, да. И за това, че трябва да преодолеем така, остатъците от миналото. Когато говорим за Македония, за бивша Югославска република Македония, трябва първо да започнем с поздравления за това, че много важни условия във връзка с присъединяването вече са изпълнени. И а, препоръката на комисията да започнат преговори а, доведе до еуфория в страната и също времено пък новото правителство в Гърция в, е, под ръководството на Пап Андрео също е един положителен знак за едно по-добро развитие в бъдеще. да, от значение е това, което каза господин Талер за Охридската спогодба, В точка 6 и 19 също има много важни така, отпратки по отношение на визовите облегчения, които засягат непосредствено хората. Трябва да добавим естествено и екологичните проблеми в района на езерата по отношение на реките, а те засягат и съседните държави, тези екологични проблеми на Македония. През декември би трябвало да се вземе вече окончателното решение от съвета във връзка с преговорите за членство в Европейския съюз. Парламента може би трябва да окоръжи съвета, но по отношение на визовите е, облегчения, по отношение на околната среда, ние трябва съвсем конкретно да кажем какво мислим. Благодаря, господин Шаци Маркакис. Сега две минути за госпожа Копа. Благодаря, господин председател. Поздравления към господин Талер за документа. По един много е, чувствителен начин е подходил е, докладчикът в е, документа. Позицията на моята страна е ясна и повечето е, партии са на същото мнение, що се отнася до разрешаването на проблема. Необходим е нов диалог, интензивен диалог и ние вече в миналото изразихме своята положителна позиция по един нееднозначен яс, начин. Освен това, ние казваме, че е особено важно онова, което сме постигнали в областта на облегченията на визовия режим. Възможно е в бивша Югославска република Македония определени синдроми все още да, не, да са на лице, да не са санирани и поради това а, така се чуват различни позиции не само срещу нас, но и срещу България. България. Затова ние трябва да намерим а, разрешение на спора във връзка с името. И ако успеем да постигнем доверие, ще разрешим и други проблеми, които все още отравят съседските взаимоотношения. Председателят, благодаря. Колегата Дженако, две минути. Благодаря, господин председател. Поздравления към колегата Талер за усилията. В доклада се, посочват, е, се посочва напредък в редица области. Комисията обърна внимание на това, че една важна тема, един съществен проблем все още съществува и по-конкретно, що се отнася до корупцията в страната. Господин председател, над 20 години е на лице проблема между бивша Югославска република Македония и Гърция Постоянно говорим за спор по името, но това всъщност не е спор по името. Става дума за използването а, и а, цитирането на исторически факти. При определени обстоятелства това може да доведе до а, проблеми а, за бъдеще. Не става дума за това да, им, да се страхуваме от съседите си, но ние е, сме за това да изберем някакво по-кратко наименование, е, което да е, е удобно и да служи за всякакви форми на употреба. Е, за различни критерии, за различни държави се определят различни критерии. За Харватска важен критерий беше споразумението с Словения. Същото може да се каже във връзка с бивша Югославска република Македония. Разбира се, солидарността, подкрепата са важни неща, те трябва да бъдат на лице, трябва да се разрешат трудностите, но а, едно а, отрицателно а, поведение на лице не само спрямо една определена страна, а спрямо целия Европейски съюз. Още веднъж поздравления към господин Талер и благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Дженако. Господин Кочев. Колега Thaler begrüßen първо бих искал да поздравя колегата Талер за балансирания доклад, който представи. Приветствам също така и прогреса, постигнат в бивша Югославска република Македония, в нейния път към Европейския съюз, в политическо, социално и економическо отношение. Подкрепям също така изказването на господин Брок, когато той каза, че настоящите държави членки не бива да създават непреодолими препятствия пред членството на страна кандидатка за членство и що се отнася до стратегията на Европейския съюз по отношение на тези страни кандидати за членство трябва да бъдат концентрирани върху диалога с съседните държави и регионалното сътрудничество. Затова аз се надявам и подкрепям идеята, предложението бивша Югославска република Македония да получи колкото се може по-скоро начална дата за започване на преговорите за присъединяване. Разбира се, при условие, че проблемите, съществуващи с съседните държави, бъдат разрешени. Не мога да кажа, че по време на последния мандат в Европейския парламент е, или по-скоро по време на този мандат, ние постоянно повтаряхме, че има области, които са доста деликатни и провокативни, включително и за нас. България така наречените, така, тези проблеми, които съществуват във връзка с учебниците и има също така и някои изявления, изказвания по отношение на съседни държави от страна на Бюром, които ние бихме искали да чуваме в бъдеще. Ние бихме приветствали честването на определени исторически а, дати и събития с бивша Югославска република Македония в бъдеще. Затова съм внесъл някои изменения. А, още веднъж благодаря на колегата Талер. Благодаря на колегата Ковачев, председателят. Две минути, господин Кирилов. You, uh... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. И аз също считам, че не бива да бъдат поставени непреодолими препятствия към присъединяването. Ние определено се надяваме, че режима на облегчаването на визи ще помогне на младото поколение да разбере, че Македония не е обкръжена от врагове, както се твърди в тяхната прес. Така че процеса, началото на процеса на присъединяване трябва да се фокусира върху реалната ситуация в страната и така да им помага. Аз съм съгласен с колегата от Гърция тук. Когато наблюдаваме какво се случва с проблема с името, е, това не е проблем. България първа призна е, конституционно Македония. Но проблемите продължават. Е, е, крайния национализъм, насъскването на омраза, както каза и моят колега от България, е, напоследък е, забелязваме все повече ескалирането на изказванията на представители на правителствата. Мисля, че просто трябва да се работи взаимно за решаване на проблемите, защото в противен случай и българите остават с чувството, че се насъсква омраза към страната. Е, затова приветствам докладчика, който отбелязва тези неща в 19 ти параграф. Трябва обаче да сме наясно, че съществува този риск да се засилват напреженията с съседите и трябва да търсим разрешение на този въпрос. Благодаря, господин Кирилов. Сега за две години, е, минути, господин Танек. нашата група също подкрепя доклада. Ние създадохме група за приятелство с Македония в изналия мандет. Надявам се, скоро ще ги посетим. Поздравяваме македонското правителство за усилената им работа, за борба с е, корупцията, за въвеждане на европейското законодателство. А скоро ще се среща с министър-председателя, а преди около месец се срещнах с делегация на техни парламентаристи в е, Страсбург и така ги призоваха да говорят с правителството си и съвсем публично да обявят, че нямат териториални претенции към своите съседи. Защото според мен така ще се оталожат и притесненията на е, Гърция ще даде, се даде възможност да се търси решение на въпроса с името, а също така ще затворят и устата на националистите в Гърция, които така доста нелепо твърдят, че Македония представлява заплаха за сигурността на Гърция. Малко трудно да се повярва това, като си има преди дори размерите на двете държави. А, приветствам а, факта, че съвета през декември ще приеме дата за започване на преговори. Смятам, че това също ще е стимул за подобряване на отношенията. Благодаря. Колегата паса от две минути. Благодаря, господин председател. Колегата Макакис от бившата френска провинция Сароланд говори така, че аз мога да се съглася изцяло с него, с изключение на въпроса за името. Даниел Конбендит веднъж е, с право каза, Македония си е Македония и трябва да се казва Македония. Трябва да спрем най-сетне с е, цялата тая игричка с имената на държавите. Франция си е Франция и не може да има териториални претенции към Франкфурт. Галиция в Полша си е Галиция и няма териториални претенции към Галиция в Испания. Великобритания е Великобритания и няма никакви претенции към Британия териториални претенции. Така че, хайде да престанем с тези глупости. Наистина, много ценя колегите, но когато казвате, че е, македонците не съществуват като етническа група, това просто не е така. Моята майка е от Австрия и е, едва след 45-та година вече има австрийска нация, която се обозначава като австрийска нация. До този момент всичко беше под едно общо понятие нали, на немско говорещия свят. И когато македонците сами се дефинират като македонци, не можем да засягаме тяхната е, етническа цялост. Така че е, Колегата Талер говори за а, въпроси, свързани с миналото. Да, на времето а, по друг начин не е гледано на а, германци, французи и така нататък. Но днес вече раздаваме наградата, а, а, която се нарича Карс Прайс и никой няма претенции към а, тази награда независимо от това, че тя се раздава в Германия. Благодаря ви, господин Пасел. От колегата Андораки сега има думата. Благодаря, господин председател. В връзка с спора за името чухме различни изказвания. В текста става дума за бивша Югославска република Македония. А тук много често казваме Македония. Да, добре. Ясно е, че трябва да помагаме повече, че трябва да се полагат повече усилия за стабилност, за сътрудничество, за добросъседски отношения и приятелски отношения на Балканите. Много е трудно, естествено. Има различни економически интереси, американски, руски, енергийни въпроси, които затрудняват е, постигането на решение. Но стаби стабилността трябва да се гради върху определени принципи. Така че няма да ни помогне това ровичкане в историята и вадене на аргументи, свързани с историята. От много време вече тези въпроси се обсъждат на Балканите и все още не сме постигнали някакъв напредък в това отношение, нито крачка напред не сме дошли. нямам впечатлението, че нещата се оправят. Не, всъщност не бива да има проблеми и с границите, и с името, и с териториите. А инак в параграф 20 може би няколко думи за а, жените и заетостта. Благодаря. В доклада за напредъка на комисията констатираме, че страната, за която говорим, смях в залата, е постигнала значителен напредък. И че това наистина ни дава основание да мислим сериозно за признаване на статута кандидат. Аз все пак няма да агитирам така е, разгорещено като колегата Пасълт. Едно във всеки случай трябва да знаем. Не бива да е, създаваме впечатлението, че от една страна е, така, потикваме, тъй да се каже, някакви процеси, които е, не биха така, подпомогнали постигането на решение. Добре, е, Република Франция, казва господин е, е, Посъл, говори само за Франция. Това е Република Францес. Във всеки случай, една нова държава трябва да се приеме в максимална степен. И аз мисля, че е, е абсолютно легитимно да се използва като кратко наименование е, името Македония. Инак е, трябва да казваме непрекъснато Федерална република Германия, но никой не го казва, казваме само Германия. И според мен спорът ще се разреши, ако се потърси някакъв някакво решение, което е поносимо и за двете страни. Така че е, християн-демократи, социал-демократи в Гърция би трябвало да помислят съвсем сериозно по този въпрос. Е, сега има вече ново правителство. Не бива и в Гърция чак толкова е, време да се отделя и толкова много емоции да се свързват с Александър Велики и да е, се поднасят така официални подаръци при всяко официално държавно посещение, именно маската на смъртното ложе на Александър, направена на Александър Велики, е, е традиционният подарък в Гърция. Благодаря ви. А сега колегата Луначек. Три минути. Благодаря, господин председател. Нека първо кажа няколко думи за името на страната, за която говорим, както правилно каза колегата Брок. Като гражданка на една страна, която е, посочва своята идентичност от не толкова дълго време, именно Австрия, както отбеляза колегата Посъл, въпреки, че преди Втората световна война си имаше хора, които настояваха Австрия да се е, казва така и да има тази идентичност. А, въпросът за идентичността винаги е въпрос, на който трудно може да се отговори. Имаше доста време и в моята родина, докато е, се постигне, е, докато се намери тази идентичност. Онова, което аз наистина разбираме, е, че при някои граждани и гражданки на Гърция, поне на мен така ми се струва, че те много се страхуват тяхната страна, тяхната Гърция която, е свет, която има световно известна историческа идентичност, че те се страхуват, когато една малка страна на а, север носи име, което ще им създава някакъв проблем. Това, което колегата каза, а, Брок каза и което разбирам, че македонското правителство трябва да внимава какъв тон държи в различни риторични изказвания, малко да намали нотките в този тон и да не звучи прекалено националистично. Защото това насърчава всичките тези а, усилия от страна на гръцка страна и не, не допринася за изграждане на доверие. На второ място, по доклада на господин Талер, който намирам за много положителен по много точки, има една точка, господин Талер, която считам за много важна. Тя трябва да бъде включена. Още през миналата година в последната резолюция бе записано, че двустранните въпроси не бива да бъдат препятствия за започване на преговорите. Включително и в доклада, който е, се изготвя сега от е, председателя Албертини, има такава фраза и мисля, че е важна тази фраза да бъде включена и тук. Още нещо по, по точка 15 и 16 точката, която каса Европейския съюз и че той трябва да инвестира в, в е, градския транспорт, публичния транспорт. Аз мисля, че това е важна възможност за хората, така че те да могат да се движат свободно и затова са необходими усилия и от двете страни. Тоест нещо, което трябва да се прави от Съюза и от Македония. Благодаря. Сега колегата Комуцакос. Две минути. Благодаря, господин председател. Да, Ясно е, че България и Гърция днес не са актуална тема. Историята не бива да бъде препятствие за настоящето и за бъдещето, но ако историята се признава на Балканите, понякога може да се стигне до различни грозни проявления. Сега, по отношение на доклада, действително постигнете напредък в някои области, що се отнася до функционирането на публичната администрация, също така на правителството. Особено в сравнение с миналото, сега изборите могат да бъдат провеждани по един по-добър начин. Ние сме на мнение, че напредъкът иначе се разглежда прекалено положително. Напредък, що се отнася до правосъдието и други области, в тях все още има много голяма степен на корупция. Признава се, че правителството Коевски е положително, стабилно, но не бива да забравяме, господин председател, че националната риторика и това, което Коевски казва, доведоха до това, че се стигна до е, така, отрицателни е, проявления в настроението и взаимоотношенията с две страни членки на Европейския съюз, с България и Гърция. А това са важни неща за стабилността и за перспективата на присъединяването. Що се отнася до е, въпроса за името, е важно на 16 ноември да се проведе още едно заседание и можем само да се надяваме, че ще бъде постигнат напредък. Ще представим изменения по тази проекторезолюция и още един последен елемент. Въпросът за името не е лесен, защото става дума за един регион, за една област, която се назовава Македония, която обаче е раз разделена между България и Гърция. Е, имаме един регион, е, обхващащ, разпростиращ се в три страни и не може един регион да, да освои това име е, и да го узурпира. Благодаря. Представителката на комисията има думата. Алекс... Алесандра Хераре. Много ви моля само няколко минути. Само няколко бележки съвсем накратко. Мисля, че дебата е много балансиран, с добра информация, както и доклада. Комисията се е съгласна с общите заключения на доклада. Най-важното за тази страна, за бъдеще, за годините, които идват, е да ние отново смятаме, че имаме обща цел и е, целта е да започнем преговорите. Нашата препоръка е да започнем тези е, преговори, защото политическите критерии са достатъчно изпълнени. А къде можем да сбъркаме в стратегията? Е, според мен при реформите. Две неща са важни там – първо, трябва да се използват рамковите, да се изпълняват рамковите е, споразумения и да се реформира съдебната система. Страната е в, има подходящи условия да започнат е, преговорите и те да бъдат успешни. Какви са проблемите? Въпросът с името. Това действително е сериозна пречка. И има известна възможност да се търси разрешение. Затова ние насърчаваме тези страни да решат въпроса с името в съвсем скоро бъдеще, защото в противен случай рискуваме да забавим откриването на преговорите. Всякакъв вид споразумение в този дух ще е добре. А не мисля, че само Обединените нации трябва да се търси на това ниво решение. Трябва да има ангажимент на, на всяко ниво политическо. А, и в заключение, на къде се движиме с а, тази страна? Ако не решим този въпрос, ще си имаме този проблем и в бъдеще ще загубим много време преди да е, приключим с преговорите за асоцииране и присъединяване. Благодаря. Сега, е, що се отнася до заключенията, се надявам да бъдем пределно кратки. Господин Талер, имате думата. Аз искам да благодаря, господин председател, на всички изказали се. Мисля, че всички имаме един и същи подход. Наясни са ни отговорностите, които имаме. Наясно е, че, ясно е, че Македония отбелязва напредък и ние се ангажираме да им помагаме. И аз определено съм съгласен сега, че трябва да има комуникация на най-високо ниво за решаване на останалите проблеми. И е, така реалистичният подход е Македония да вземе същия влак, който и Истания, Исландия. Смятам, че това е най-реалистично и се надяваме да успеем да го постигнем. Благодаря. Благодаря и за това, че съвсем кратко се изказахте. За измененията срокът е 9 ноември, 12 часа до обед. В комисия ще разгледаме въпроса между 25 и 28 януари и в пленарна зала през февруари ще стигне доклад. Сега предложението за резолюция относно доклада за напредъка на Турция през 2009. Докладчика е госпожа Омен Райтен и, и давам думата веднага за 5 минути, ако е възможно. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в качеството си на докладчик аз ще наблюдавам развитието на този толкова важен политически въпрос и се надявам то да получи положително разрешение. Също така смятам, че ще работя по много прагматичен начин – и според мен е, да, най-добрият начин да изпратиме послание на Турция е да приемем тази резолюция с е, голямо мнозинство. Е, искам също така да можем да си сътрудничим, така че да получим възможно най-голяма подкрепа. Две основни, два основни момента е, има в е, напредъка на Турция. Първо въпросът за политическите партии, които твърде много са се вкопчили една в друга и е, блокират е, реформите. Тоест няма динамика, няма напредък в реформите. Всичко спира до Конституционния съд. Това е първо. Второ също общ момент. Там, където са постигнати промени, било то в Конституцията или други законодателни актове, да ви дам един пример. Примерно равнопоставеността на мъжете и жените. Законодателството е добре формулирано, но изпълнението на законите не е добро в страната на място не се прави нищо. Просто тези промени не стигат до, до да речеме, малките полицейски участъци. Това са двата приоритета и смятам, че трябва да се прави нещо в тази посока. Ще дам проект за резолюция. А, правосъдната система смятам, че тя е много независима, но не е безпристрастна. Стратегията за реформата на цялата законодателна система е положителна сама по себе си, много се върши, още ще бъде свършено, но а, всичко като решение трябва да мине през парламента и там а, нещата стават заложник на малкото политическо младсинство. Защото в края на кращата борбата с корупцията зависи от независимата съдебна власт. Много има да се коментира по този въпрос. Другия въпрос, по който имам много коментари, са свободите, свободата на личността и свободата така, на общо на обществото. Законодателството не се прилага както трябва. Правата на жените, да речем, една представителка спечели дело пред европейските съдилища, но тя все още се крие в Турция просто защото съответните законови разпоредби не се прилагат. Полицейски служители, които се отнасят неправомерно с задържани, не биват наказвани. Има проблеми с профсъюзите. Имаше предложение за създаване на омбудсман, но то стигна до Конституционния съд и бе отхвърлено свободата на изказване и свободата на, изка... на мнение. Все още се налага директ прилага директен натиск върху средствата за масова информация. Турция не е толкова отворено общество, колкото трябва да бъде. Потиска се и творческия дух, също така и свободата като цяло за други, е, за младсинства, които не са мюсюлмани, те също се сблъскват с проблеми. Иначе има законодателство, но то не се прилага. Борбата с корупцията, вън, външната политика и ролята на Турцията в региона е положителна сама по себе си, но когато премиерът прави държавни визити, примерно в Иран, и не говори за ядрени оръжия, е, както се сещате, там трябва да има малко повече координация с е, Европа. Кипър, Дамоклев меч. Турция все още не може. Моля, казва председател. Турция все още е, не спазва допълнителния протокол към споразумението от Анкара, но конструктивно да кажа, има положителни е, тенденции. Господин Баджис, е, главният преговарящ е много добър, добре работи. Имаше напредък по отношение на въпроса с кюрдите. Преди пет години не можехме и да мислим за нещо подобно. В Анкара миналата седмица ни бе казано, че обществото всъщност се развива много по-бързо и е много по-напредничево от политиците, така че трябва да очакваме политиците да се съобразят с това. А, и сега, ако мога да кажа, не става дума само за писмен е, документ. От, на 1 декември до 3, когато е срещата ни, ще дискутираме документа, така че всички коментари, които сега правите, казва е, председателя, са предварителни. Е, ще ви кажа кои са в списъка за изказващи се. Една минута ще имате само. Теокарус Nessun altro? Танок. Това са имената. Байгел също. И Ангелакис. Толкова. Спираме. Две минути. Господин Абил. Ya está. Finito. Si las palabras de la eh, colega eh, concuerdan con el proyecto de informe que va a... Ако думите на колежката в писмения текст наистина се подкрепят от всички, тогава можем да кажем, че с един единодушие, така да се каже, ще приемем този документ. Ще спомена нещо за сигнала, който в крайна сметка излъчваме. Ние не можем да приемем една определена политика в рамките на преговорите с Турция. Турция е предприела стъпки за една всеобхватна реформа. Трябва да я насърчим, естествено, но и да изискваме много от Турция. Докладчикът вече спомена, че уреждането на въпроса с Кипър, на проблемите с Кипър е много важен фактор в това отношение. Освен това, по отношение на връзките с Турция, пакта с Сарванта е принципът, който би трябвало да прилагаме, така че няма да пречим на процеса на преговори с някакви альтернативи. Господин Холт, благодаря господин председател. Поздравявам госпожа Омен Ройтен. Ние знаем колко важен е процесът, свързан с Турция и се опитваме да допринесем за едно по-бързо придвижване на страната към целта. По отношение на кюрдите бе постигнат голям напредък, но би трябвало да имаме предвид и проблемите с, Арма, с Армения, конституционната реформа, свободата на словото, на печата. Виждаме, че има много-много поводи за критични бележки и в доклада за напредъка. Протокола от Анкара трябва на всичко отгоре да се спазва и то в пълна степен, нали? а това не се прави. Така че, независимо от това какво пишем ние в докладите си, а ние го пишем от много време насам, те е, не спазват е, препоръките. Ето това е проблема. Докладчикът е, говори и за това, че обществеността желае модернизиране на държавата. Но ние би трябвало, може би, да помислим също как точно да разговаряме с тази страна, с официалните представители. Да, е, имайте предвид, е, че в е, началото на декември ние ще говорим вече и съвсем конкретно отново по текста. Спазвайте регламента, ако обичате, така че това не е единственото разискване. Имайте предвид това. Следващия оратор казва, аз съм съгласен с колежката, ние би трябвало да е, посочим трудностите на Турция, те са големи, да обърнем внимание на проблема с кюрдите, на проблема с Армения, но преди всичко кюрдския проблем е, трябва да бъде разрешен, включително и ние да е, положим по-големи усилия в това отношение. Трябва да се опитаме да решим и проблема с Кипър, защото ако този проблем не се разреши, Турция не може да бъде присъединена към Европейския съюз. Протокола, споразумението от Анкара трябва да се спазва, трябва да бъде призната Република Кипър и трябва да се водят много интензивни и по възможност позитивни разговори с представителите на Турция за разрешаване на кипърския проблем. Аз мятам, че Турция сама си дължи е, едно такова усилие, за да може да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря ви. Следващия оратор е една минута. Е, благодаря, господин председател. Аз също ще благодаря на госпожа Оймен е, Ройтен за приоритетите и основните насоки в е, нейното предложение за резолюция. Така наречената кюртска инициатива е много важна според мен. Аз и в миналото съм посочвала на същественото значение. В момента изобщо не е важно обаче за какъв проект става дума. Оставам с впечатлението, че комисията всъщност не се интересува от детайлите, от подробностите в рамките на тази инициатива, а трябва да се предприемат конкретни мерки. Ние се страхуваме, че <clears throat> в случая може да става дума за чисто турско решение, тъй като в момента не се водат разговори, не се води диалог с е, е, представителите на кюрдите, на кюрдската общност до този момент комисията винаги е била така негативно настроена към инициативите в това отношение. Има много е, ограничения по отношение на е, е, включително и телевизионни предавания, излъчване на телевизионни предавания на кюрски език. Ето това трябва да намери отражение в доклада. Да, сигурно следващият път е, ще получим своевременно и, и текста, така че ще можем да го обсъдим по-подробно. Вие имате думата сега за една минута. Благодаря, господин председател. Ние можем да преговаряме с Турция, но как да го правим, след като Турция е, говори за това, че е голям приятел на Иран, а и в Иран се казва Турция е нашия голям приятел. Да. Иран е, с неговата ядрена програма, Иран, който въоръжава терористичните групировки и та, луди ли сме? Освен това, Турция окупира част от Кипър. Това е незаконна окупация. И как да водим приятелски разговори с един такъв режим с една такава държава. Не, е, би трябвало най-вече да наложим някакви санкции, а не да бъдем е, е, приятелски настроени и позитивно настроени. Те вече ни се присмиват в Турция. Благодаря ви. Следващият колега, господин Танок. Една минута. Извинете, господин председател. Аз искам два коментара да направя. Е, единият въпрос бе повдигнат от мой избирател в Лондон, който коментира, че както се вижда Европейската комисия дава много пари за подобряване на правата на животните в е, Турция. Въпреки, че примерно в областта на животновътството има сериозни практики, които се разминават с политиката за добро отношение към животните. Второ, е подписан в Женева за разрешаване на проблемите между Турция и Армения, граничните проблеми. Веднага след това гръцкия министр заяви, че този е, протокол не може да бъде ратифициран. А, и какво стана? Арменците показаха огромно е, доброжелателство е, те имат подкрепата и на своята международна диаспора за решаване на този въпрос, а турското правителство се отдръпна. Сега призовавам турското правителство все пак да направи е, усилия за решаване на този проблем по границата. Благодаря, господин Танак. Господин Хаджи Джорджи, моля. Господин председател, скъпи колеги, Кипър желае демократична Турция, която се съобразява с съседите си и ги уважава. Ние сме заинтересовани проблемът свързан с Кипър, да бъде разрешен, за да можем да отметнем тази точка от дневния ред. Но как бихте поступили вие, ако имате една огромна страна в непосредствена близост, която е окупирала половината от вашата територия? Естествено, че от една страна ние се стремим към е, е, разрешаване на проблема, но от друга страна настояваме да се прилага на практика изцяло резолюцията на ОНЕ. Тя не е само една по този въпрос. Колегата Дюкаус. Благодаря, господин председател. В момента се водят разговори. Турция обаче не спазва никое от задълженията, които е поела. И аз съм скептик по отношение на едно позитивно развитие на тези разговори. Ако ние приемем турската позиция, да, ще има разрешаване на проблема, но то не е в е, нашия интерес. Ние ще бъдем притиснати до стената. Да, проблемите, свързани с имотите, с, с собствеността върху земята, ще бъдат решени, ако се разрешат и граничните проблеми между двете страни. Но има 100 000 турски кипърци, така се твърди. А това не са турски кипърци, това са е, турски граждани, изпратени и заселени там от Турция – те се чувстват отчасти дори изоставени от собствената си страна. Ако наистина желаем да подкрепим един положителен ход на разговорите, на преговорите, тогава трябва да настояваме пред Турция да спазва задълженията, които е поела. Господин Вайгер, накрая. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към мнението на онези от колегите, които казаха, че Турция е много важен партньор за Европейския съюз и би трябвало да гледаме на нея като на бъдеща държава член. Би трябвало с добронамереност и с особена чувствителност да разглеждаме въпросите, свързани с Турция. Да споменаваме на всяка цена напредъка, който е постигнат Що се отнася до последователното спазване и изпълнение на копенхагенските критерии, тук няма спор. Но същевременно да настояваме за разрешаване и на проблемите по отношение на мълцинствата и свободата на печата. И там има известен напредък. Що се отнася до разрешаването на кипърския проблем – трябва да поискаме Турция като така, символичен жест да оттегли част от военните части и Същевременно трябва да знаем, че и да не забравяме, че Турция много често участва в разрешаването на военните конфликти в света и то по един много великодушен начин, както и в разрешаването на енергийните проблеми. Благодаря, господин Вайгът. Комисията не, няма да се изказва докладчиката още веднъж. Съвсем накратко, моля. Господин председател, аз си записах всички бележки на колегите, техните предложения. Ще се опитам да включа максимален брой от тях. И в крайна сметка се надявам накрая да можем с мнозинство и то солидно мнозинство да приемем доклада. Благодаря ви. По отношение на графика. Ще кажем, че на 1 декември ще разполагаме с текста и ще можем да го обсъдим от 1 до 3 декември. На 9 декември 18 часа приключва срока за внасяне на изменения. 26 и 27 януари ще гласуваме тук в комисията през февруари. В пленарна зала ще гласуват всички депутати вече. А сега очакваме министър Вук Яремич, министър на външните работи на Сърбия на Република Сърбия. Не, но преди това ще говорим за финансови инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни. Докладчик по становището е Барбара Лохпила. А, доколкото разбирам, господин председател, ще имаме повече време следващата седмица да дискутираме, затова ще дискутирам сега само правната основа. Сега предлагаме член 181А като единствена правна основа. А, след Лисабонския договор ще се вземат решения по силата на процедура за, взаимно взимане, за съвместно взимане на решение – и най-лесното решение ще е да се приеме е, доклада, да се приеме доклада след като влезе в сила Лисабонския договор. Като междувременно ние сме подготвили първи проекто е, доклад, който ще се обсъди на 10 ноември. Е, там се съгласяваме с предложението да се базира доклада само на член 181а всички други инструменти за външна работа използват и друго правно основание, 181 и 179. Това са инструмента за стабилност и за човешки права. Тук се възползваме от член 181 а, който ще стане 212 след това, където по него се ограничава сътрудничеството с страни, различни от развиващите се. И с това почваме да се съмняваме дали е, комисията е съгласна с нас, че това ще е достатъчно правно основание за е, работата по, с развитите страни. Аз предлагам да поставим тази въпрос на Комисията по правни въпроси по силата на, прав... на разпоредба 37 от правилника и също така предлагам да запитаме правната служба, за да направи оценка на състоянието след като влезе в сила Лисабонския договор. И доколкото той вероятно ще влезе в сила до два месеца, ще е добре парламента да знае дали ще да приеме е, регламента по Ница или по Лисабон. Трябва да е, обмислим е, и да изчакаме с нашите следващи стъпки, преди да получим мнението на правдата служба и на комисията правни въпроси и след това вече да съставиме график с това приключвам, защото вие ми обещахте, че ще дискутираме този инструмент на следващото ни заседание. Да. Доколкото продължаваме още заседанието, много моля, казва председателя, личните разговори вън от залата. Благодаря, господин председател. По принцип мога да подкрепя това. Много ви моля или млъкнете или напуснете залата. Не мога да говоря. По принцип искам да подкрепя това, което каза колегата Лох Пилер. Проблемът, който имаме, е, че за сътрудничеството с развиващите се страни в онези области, в които нямаме инструменти, има смисъл ICI да бъде адаптиран. Проблема, който виждам от една страна, е с правното основание, предлагано от докладчика от Инте, защото съгласно стария договор това правно основание не би довело до процедура за съвместно взимане на решение. От друга страна, съвместното взимане на решение ще го получим чрез новия инструмент с член 212, но член 212 бе големия проблем, защото той изрично казва сътрудничеството с трети страни, а, не развиващи се страни. Всъщност това, което искаме да постигнем е политиката с развиващите се страни да може да се прави и извън сътрудничеството за развитие, но не успяваме да направим това. Затова подкрепям схващането на докладчика е, да помолим за правен съвет и мисля, че комисията вижда същия проблем. А, така иначе се налага инструмент, названието на инструмента да се промени инструмент за сътрудничество с трети страни по дейности извън OEDA. Иначе съм съгласен с докладчика, що се отнася до финансовата рамка ние няма да получим повече пари, което означава, че трябва да вземем пари от някъде. И затова аз съм на мнение, че ако прехвърляме задачи върху нов инструмент, трябва да можем да прехвърлим и парите. И тъй като няма да получим нови средства, се опасявам, че се налага последователно от външно-политическа гледна точка да ги вземем от тази година. Но това е съдържателен дебат, който няма нищо общо сега с правното основание, но искам да обърна внимание на тази проблематика още тук. Чудесно. Благодаря ви. Господин Галер. Както поиска автора на становището, авторката, преди следващото заседание на 10 ноември ще получим становище от правната служба. Сега ще ви помоля за техническа пауза от 5 минути и след това предстои срещата ни звук Еремич.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 Here. You okay? Are you? Please. Signori, prego, se volete gentilmente prendere posto, il ministro è con noi. Моля, заповядайте, седнете. Господин министър вече е тук и можем да започнем. Сега ще обменим мнения с министъра на външните работи на Република Сърбия. Моля, колеги, заемете местата си, ако имате интерес. А ако имате други ангажименти, моля, напуснете залата. Господин министр, добре дошъл от името на цялата комисия. Ви благодаря за присъствието ви тук. И искам да подчертая изрично, че с това ние показваме колко голямо значение отдаваме на европейската интеграция на Сърбия. Преди две години се срещнахме с вас и вече повече от две години немалко важни събития се случват във вашата страна. Много отношенията между Европейския съюз и Сърбия се промениха. Имаше президентски избори, после парламентарни избори през 2008 година и в двата случая тези избори бяха спечелени от коалиция, която е за европейска интеграция. На 21 юли миналата година бе арестуван Караджич и предаден на трибунал в Хага. Това също отбеляза много важна промяна между отношения, в отношенията на вашата страна с Европейския съюз сътрудничеството между Сърбия и трибунала с Хага се засили, като стремеше да се възстанови справедливостта в тази тема на военните престъпления. Разбира се, този процес още не е приключил. В е, момента вашата страна изпълнява едностранно споразумението за асоцииране. Ние подкрепяме положителните моменти на развитието във вашата страна и се надяваме, че всички недоразумения бързо ще бъдат решени. Много се радваме, че е, доклада за напредъка на Сърбия от комисията е положителен. Той с 14 октомври и а, бихме искали а, това, което се случва в Сърбия, да продължава да се развива в същия дух, борбата с корупцията, с организираната престъпност, с а, национализма и расизма, който надига глава в вашата страна. Има напредък всички тези области и искам да ви насърча да вървите в тази посока. И ако мога да коментирам един деликатен момент, който може би ще засегне чувствеността на някой от вашите колеги, да мога да не засегна все пак и въпроса с Косово. Не става а, дума за по принцип позицията на Сърбия по отношение на статута на Косово, но мисля, че трябва да се води борба с анархията, защото организираната престъпност е, върви ръка за ръка с липсата на право, здрава правосъдна система и липса на сигурност. Затова мисията е Олекс работи там на място и мандата на нашата мисия там е да се подобри положението, за да се възстанови правовата държава, да се възстанови сигурността, да се уважават правата на младсинствата в многоетническото Косово. С тези бързи уводни думи ви давам думата, господин министр. Ще ви слушаме с голямо внимание. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за отправената покана да говоря днес пред вас. Парламентът ще бъде все по-важен в е, Европа на нашето време. Уважаеми депутати, дами и господа, искам да започна като кажа, че Сърбия е абсолютно ангажирана да изпълни европейската си съдба. По причини на географско положение и економическа просперитет, естествено, но също така и поради основните ценности, които ние споделяме. Основната от тези ценности е отричането на войната като средство за решаване на споровете в Европа. Всъщност проекта да се свържат в мир и съгласие държавите от Европа успя да сложи край на е, неразбирателство от векове. Европейския съюз е пазител на богатството и на сложността на нациите – той ги обвързва в едно общо настояще и гарантира равнопоставеност и равноправие като израз на принципите на солидарност и демокрация. Дами и господа, основното стратегическия приоритет на Сърбия си остава пълно членство в Европейския съюз. Дебата в страната за това къде искаме, на къде искаме да вървим приключи. Миналата година се проведоха два национални избора за президент и за парламент. За нас те бяха своего рода референдуми как да сътрудничим с света днес. Нашите граждани дадоха ясен избор. Те решиха да изберат европейското си бъдеще. И то два пъти. Сърбия работи много да стигне до този момент. Справи се с много прегради и с много е, трудности. Много бе постигнато, както става ясно и от доклада на Комисията за напредъка на Сърбия. Е, този напредък не е идеален, но в край на кращата нищо не е идеално, но това е най-доброто, което до сега сме могли да постигнем и той отразява положително колко много успяхме да постигнем в последните 12 месеца. Ние сме много окоръжени от оценката на комисията, че Сърбия е ангажирана за, с влизането си в Европейския съюз и че се подчертава а, прогреса. А, Временното споразумение с Европейския съюз остава замразено и това е пречка, но все пак ние сме доволни от заключенията на комисията относно стратегията за разширяване, където се говори, че Сърбия полага усилия за изпълняване на условията на временното споразумение и за изпълняване на ключови политически реформи е, в съответствие с европейските стандарти. Аз искам да подчертая заключението на стратегията, че, цитирам, Сърбия прави усилия да изпълнява амбициозната програма за европейска интеграция и има административния капацитет да постигне съществен прогрес към Европейския съюз. Дами и господа, Сърбия не се концентрира единствено да постигне членство на Европе... в Европейския съюз и да не се стреми към нищо друго. Независимо от трудностите, ние работим и за е, сближаване на Западните Балкани с Брюксел чрез е, регионално структу... сътрудничество. Ние работим с е, трансгранични проекти като Коридор 7 и 10, с институциите на ЦЕФТА, Асоциацията за свободна търговия, Споразумението за, европейск... за енергийна общност, транс... Е, Споразумението за транспорт в Юго-Источна Европа и стратегията за река Дунав. Ние продължаваме да взимаме всички мерки, да направим така, че екстремистската демагогия да не завладява повече сърцата и умовете на народите от Западните Балкани. Личности от всички страни извършиха ужасни военни престъпления през 90-те години и създадоха хаос в целия регион. Сърбия работи много за процеса на помиряване. Затова президента Тариш отиде в Сребреница за честването на 10 годишнината. И за това си сътрудничам с Международния наказателен трибунал за бивша е, Югославия. Ние не считаме, че това е само е, правно наше задължение, а просто морално и политически дълг за, към нашите съседи и към света. А също така и най-вече към нас самите. Нека да не остават никакви съмнения. Ние ще работим в този дух, докато всички военнопрестъпници бъдат предадени на съда. Нека сега да коментирам това, което е, според мен е най-голямото ни посещение. Това е либерализирането на визовия режим. През юли Европейския съюз предложи Сърбия да бъде сложена на белия лист от Шенген. След като изпълнихме всички критерии, е, с нетърпение очакваме официалното решение на Европейския съвет през декември, е, което ще се вземе на база на консултации с парламента. А ако се изпълнят очакванията ни, гражданите на Сърбия ще започнат да се движат свободно в, в, в континента от 1 януари 2010 година. Нека да подчертая, че да имат е, непосредствени впечатления от Европа е изключително важно за младото поколение на моята страна, което израсна в атмосфера на политическа и економическа изолация. Сега те ще могат да посещават роднините си, ще могат да отидат да, е, на конференция в Берлин, без да трябва да доказват, че имат пари в банка или да доказват, че имат работа, за да отидат да плуват в Бяло море. А, но е, свободата за пътуване е изключително важна, но ние не можем да спрем само с това ключово, от ключово значение да се запази инерцията за интеграцията на Сърбия в Европейския съюз, както и на целите Западни Балкани. Но все пак е, ние се страхуваме, че може би след като е, Харватия се присъедини, има хора в Европа, които считат, че трябва малко да си почина. Разбирам тези чувства, но все пак не се съгласявам с това. Всъщност, считам, че нищо не може да бъде по-лошо от това. Тоест да се остави региона да чака. Защото така ще бъде създадена една нова разграничителна линия, психологическа разграничителна линия през Западните Балкани. И е, цената ще бъде огромна, защото умората от разширяването в страните членки ще създаде и умора за присъединяване сред кандидатите. А това трябва да се избегне. Съвсем искрено казано, е, много европейци говорят, че има несвършени работи на, Бълга... на Балканите, но ние считаме, че трябва да работим заедно, така че Балканите да не остават несвършената работа на Европа. И най-добрият начин за това е да се предприемат конкретни стъпки за реално присъединяване към Европа. Не само за моята страна, но и за целия район. И то в много скоро бъдеще. В такъв смисъл, ние считаме, че основите за официално кандидатстване на Сърбия за европейско членство са поставени. И се надяваме това да стане до края на годината. Наясно сме, че има опасения. Разбираме откъде проистичат тези опасения. Но независимо от това, считаме, че е дошло времето да се движим напред. Всеки жител на Западните Балкани трябва да бъде гражданин на Европейския съюз. И в тази насока трябва да се правят всички усилия с много целенасоченост. Когато последно се изказвах пред тази комисия, дами и господа, някои депутати изказаха страхове, че нашата опозиция към е, едностранната декларация за независимост от е, етническата албански власти на провинция Косово ще е, повлияе отрицателно на регионалната стабилност. Но това не се случи, защото ние решихме да е, действаме с отговорност. Нямайте никакви съмнения, че нашата принципна позиция относно Косово си остава същата. Република Сърбия никога, по никакви обстоятелства, имплицитно или експлицитно няма да признае едностранната декларация за независимост. Това е наше задължение по Конституцията, а и наше демократично задължение. По, тази, по този основен момент е, нашата нация е абсолютно единна. Но ние също така подчертаваме нашия ангажимент да реагираме конструктивно, без конфронтации, е, посредством средствата на закона и дипломацията единствено това стратегическо е, решение е една голяма промяна в полза на мира на Балканите. За първ път в историята на региона е един въпрос от толкова важна, голяма важност и сложност, където се включват всички елементи на идентичност, граници, права, историческо минало, се решава без да се прибягва до оръжие. За пръв път в историята на Балканите. От самото начало на тази огромна криза, част от нашата стратегия беше да оглеждаме отделните аспекти на този проблем. За това се обърнахме и към Общото събрание на ОНЕ, затова и се обърнахме към Международния съд да реши за това е, доколко декларацията на Косово е в съответствие с международното право. По наше мнение, това е един нов е, модел за съвременно разрешаване на проблемите. Модел, който може да се прилага навсякъде по света, където има големи разделителни линии, където наследството от миналото е много тежко и където въпросите е, стигат до проблемите, стигат до сърцето на националната идентичност. Ние направихме значителни усилия да се ангажираме с институциите, които работят в рамките на съвета по сигурност и в рамките на резолюция 1244. Ние се опитваме да решим въпроса в полза на всички жители на провинцията и се надяваме и в бъдеще да работиме по същия конструктивен начин. Преди да приключим моето изказване, дами и господа, э, господа, искам да коментирам последните събития в Босна и Херцеговина. Република Сърбия ще продължава да уважава суверенитета и териториалната цялост на нашите съседи. Ние работим за насърчаване на представителите на всички народи да търсят начин страните да се реформират, така че да могат да осигурят е, бързо е, темп на присъединяване към Европейския съюз. Това е стратегически приоритет, който се споделя от всички. И ние ясно изразихме, че ще подкрепим всички е, споразумения. Изграждането на консенсус е основен момент на европейските ценности и начини на вземане на решение, както се демонстрира от практиката на европейските институции. Всички трябва да дадат своето съгласие. Понякога това продължава по-дълго, както ни напомни процеса на ратифициране на Лисабонския договор, но в края на кращата споразумение се постига и с това всички могат да е, върват напред. Аз се опитвам да поставя европейското пътище на моята страна и на Западните Балкани в широк стратегически контекст и да подчертая, че има нужда да се вземат конкретни е, мерки, стъпки за членство. Аз твърдо вярвам в Европейския съюз. Искам нашата страна да, да бъде член. Не защото се страхуваме, че ще бъдем изоставени, а защото се гордеем и защото сме убедени, че имаме възможност да допринесем за консолидирането на мира и стабилността. След няколко дни Сърбия ще чества 20-та годишнина на отпадането на Берлинската стена. 9 ноември символизира този ключов момент, когато без един изстрел студената война приключи. За много от нас в Западните Балкани тази дата означава и нещо друго. Една пропусната възможност, която доведе до една голяма трагедия. Днес света се намира в друг е, период на трансформация. Сега ние на Балканите сме решени твърдо да не подминем възможността и да се борим с всичката си решителност за присъединяване възможно най-скоро към Европейския съюз. А, вече стигам към края на моето изказване и искам да цитирам Йован Скерлич, един от най-уважаваните парламентаристи на Сърбия, който в края на миналия век писа. Цитирам за да стане демокрацията е, жива, дишаща реалност, трябва да издигнем съзнанието на всички е, мъже и жени, които искат да дишат въздуха на свободата, на живота, живян изцяло напълно. За мен именно това е европейския проект. Тоест да оставиме е, стари да схващания за демокрацията като е, механичен процес, лишен от ценности. Това означава да създадем разбирателства, да изградим мостове, да намерим начин да живеем в солидарност един с друг, с поделени ценности, които са и високи, и е, засе, прияти от нас. Сега вече е дошло и времето ние да бъдем изпитани. И аз съм убеден, че ние ще се възползваме от тази стратегическа възможност и да я развием, така че да стане и силна, и добра. Благодаря ви, господин председател, за дадената ми възможност да се обърна пред, към е, Комисията по външни работи на Европейския парламент. Министро, да биро Благодаря, господин министър. Благодаря ви за това интересно изказване. Сега откривам дебата. Първо, докладчикът Качин, господин Качин, има думата. Три минути, моля. Благодаря, господин председател. Господин министър, госпожо посланник, позволете ми първо да поздравя двама ви от името на Република Словения, що се отнася до изпълнението на изискванията във връзка с пътната карта е, за премахване на визовия режим. Сърбия вече а, е, а, е, премахна а, визовия режим по отношение на себе си. Кога гражданите ще имат възможност да се радват на свобода на пътуване, е нещо, което още не е установено. Аз лично ще се радвам, ако нашите граждани могат да напуснат Сърбия без виза за католическия Великден. За католическата коледа, извинете. Надявам се, че работата, която е извършена, е много съществена и бих желал да ви поздравя за решението Войводина най-после да получи статут. Това показва, че Сърбия бързо напредва по пътя на е, либерализацията. Сърбия се нуждае от нови региони и те се нуждаят от финансова подкрепа е, с цел е, интеграция е, и кохезия. Сърбия е, трябва да бъде правова държава, господин министр. Правосъдието трябва е, да бъде. Е, До правосъдието всички трябва да имат достъп. И затова искам да обърна внимание на това, че някои неправителствени организации ни обръщат внимание на конкретни случаи на нарушаване на човешки права по време на процеси е, в а, е, сръбски съдилища. Една суверенна държава контролира своята територия, господин министър, и аз съм убеден, че Сърбия прави това. Затова се надявам, че е, Сърбия ще намери Младич и Хаджич и ще ги изпрати в Хага. Радвам се, че Сърбия си сътрудничи не само с трибунала в Хага, но и с други държави, включително Словения. Сърбия е най-голямата държава в този регион и тъй като тя е най-голямата държава, е, тя поема а, ролята, която а, имат Германия, Франция и други държави в Западна Европа. Тоест, вие можете да бъде двигател на а, Балканите, но същевременно и спирачка. А, затова аз искам да се възползвам от е, възможността да ви поздравя за постигнатото споразумение с е, ЮЛЕКС. Е, това е важна стъпка напред, за да се постигне напредък и по отношение на Косово. И като докладчик искам да ви кажа, че ние очакваме Сърбия сръбското правителство да призове сръбското население в Косово да участва в местните избори, защото те също имат право да бъдат избирани и да избират. Те също имат право да участват в управлението на страната и в политиката. И още нещо, господин министър, аз съм убеден, че в Сърбия има, е на лице достатъчно политическа е, достатъчно политически кораж за предприемане на стъпки, които ще ни изненадат по един приятен начин и опасението, че Европейският съюз не може да се разширява след присъединяването на Харватия е неоправдано. Вие трябва да ни докажете, че Сърбия може да напредва а, и то по един по-бърз начин и а, че тя не желая да е заложник и жертва на собствената си история. Покажете ни, че можете да участвате успешно в бъдещето на Европа. Благодаря, господин Качин, председателят. Е, сега председателят на комисията по отбрана има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за вашата реч. Приветстваме е, изказването ви. Вие и вашето правителство вървят или желаят да вървят по посока на Европа. Правителството, в чието член сте вие, бе избрано през 2008 година. Тогава бе избран и президента на вашата държава. Както вашето правителство, така и президентът подкрепят европейската идея. Е, имаш, е, вие знаете, че вашите партии и конкурентки не прегърнаха тази идея и затова мога само да ви посъветвам да продължавате да вървите по този път. Вие а, инвестирахте много а, енергия по отношение на Косово. Казахте, че искате да пренесете нещата на съдебната сцена. А, във всеки случай обаче всичко това ме кара да се съмнявам, че приоритетът Европейски съюз често бива пресичан от въпроса за Косово. Затова моят въпрос е следният. 27 държави членки на Европейския съюз са признали независимостта на Косово и ние няма да променим мнението си. Въпросът ми е как вие подхождате към това напрежение във връзка с ам, вашия собствен политически акцент в това отношение. И освен това бе казано, че се наблюдава известна умора в това отношение. За нас няма стратегически или съмнения от друг характер в това отношение. Благодаря, господин Талер. Две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, госпожо посланник, аз ви приветствам най-сърдечно тук сред нас в Комисията по външни работи. Смятам, че вашето присъствие тук в момента е нещо много важно. Правят се опити за форсиране а, на стъпките за присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Днес разговаряхме за Харватия, Македония. Кръгът се разтваря с, затваря с Сърбия. Ние бихме искали Сърбия да постигне напредък по пътя и към Европейския съюз. Желаем да видим една нова Сърбия. В тази връзка един въпрос. Ние знаем, че формалното и съдържателно е, основание или причина за неприлагане на споразумението за стабилизиране и асоцииране е, на лице. Не е ли възможно да се а, е, докаже по някакъв начин, че Сърбия действително търси младичи Карадич, но не е в състояние да изпълни това а, изискване. И Хаджич, извинете. А, Сърбия трябва да постигне напредък в това отношение. Вчера чухме от колегата а, Дробняк, а, че че Загреб е предложил на Белград да определи по взаимно съгласие демаркационна линия между двете страни. Знаем, че най-дългата линия преминава по Дунава. Там са на лице класически проблеми, за които всички знаем. Как изглеждат нещата в това отношение? Готов ли сте възможно най-скоро да разрешите този проблем, за да не се превръща той в препятствие по пътя ви към Европейския съюз? Благодаря, господин Талер. Госпожа Луначек, две минути. Благодаря, господин министр. Много се радвам да ви видя за първ път. Аз съм новия докладчик за Косово. И в тези кратки две минути искам да се спра на този въпрос. Вие е, казахте, аз е, много се възхатих от прекрасния ви английски, прекрасната ви реч. Е, вие с убеждение твърдите, че пътя ви вече е към демокрация, мир и свобода. Аз също вярвам в това. Знам, че и вашия президент споделя тези принципи. Но когато казвате, че вашата нация е, е единна по въпроса за декларацията за независимост на Косово, мисля, че дори вашата страна, която подкрепи из... ви подкрепи в изборите, а, може би вие трябва да се обърнете към а, сърбите в Косово, да участват в тези из... избори. А, гражданите на тази страна, те тря... трябва да вземат политиката в свои ръце. А, по отношение на либерализирането на визите, много се радвам. Действително, че вашите граждани, особено младите хора, ще могат да пътуват. Аз се борих за това последните 10 години. Но въпросът ми е, ще можете ли да направите така, че е, да се осигурят добър контрол на границите, толкова стриктен, колкото на всяка международна граница, включително и границата с Косово. И последно, за въпроса с Митровица. Вие трябва да използвате своя авторитет и визията си за Европа, за да подкрепите интеграцията на хората от тези регион. Знам, че това е трудно. Знам, че вие казахте, че е, Сърбия никога няма да признае декларацията за независимост. Но е, в е, политиката не е толкова добре да се казва никога. Това не е най добрия път към бъдещето. Благодаря ви, госпожо Луначек. Господин Танок, две минути. Поздравления за отличната реч на езика на Шекспир, господин министр. А може би да кажем, добре, северноамериканския вариант на езика на Шекспир. Аз винаги съм бил приятел на вашата страна и наблюдавам как тя се бори да се възстанови от опустещенията на войната и национализма. Винаги съм се притеснявал за съдбата на Косово и последствията от декларацията за независимост, сега правния вакуум, в който изпадна този въпрос. Знам, че това ще бъде един значителен проблем и за стабилността в бъдеще. И лично, аз лично мое мнение, това не изказвам нито името, не се изказвам от името нито на а, политическите партии. Аз лично считам, че не трябваше да се дали по този начин Косово и не виждам как ще се реши въпроса с Горна Митровица. Действително е, много е сложен въпроса там и не съм кой знае какъв оптимист е, за близкото бъдеще. Аз лично съм докладчик за Черна гора в парламента. Е, комисар Оли Рен е, наскоро говори, че тази страна има сериозен напредък за включването си в Европейския съюз и затова искам да чуя вашето мнение за двустранните отношения на Сърбия с Черна гора. Вие ще координирате ли евентуално преговорите, ако станете кандидати? Също така и прегледа на законодателството за въвеждането на европейските закони. Е, Черна гора е страна с много ограничени ресурси. Наясно съм, че всяка страна трябва да бъде съдена спрямо собствените си постижения, но все пак смятате ли да координирате усилията си с тях? L'onorevole Две минути колегата Еве Геракис. Е, е, е, а, приемам, че сте казали Ангоракис, господин председател. Нали имате предвид мен? Поздравявам министра на външните работи на Република Сърбия, а и госпожа посланника. Позволете ми няколко забележки е, по това, което казахте в е, уводната си реч. Сърбите са не само наши приятели, защото се къпем заедно в е, Бяло море, в Еге... Егейско море, но и защото имаме много добри бизнес отношения, економически взаимоотношения. Да, економиката при вас е в много лошо състояние, при нас също не процъфтява. И така, как виждате економическите взаимоотношения между Сърбия и моята страна? И по-нататъчното развитие на економиката в Сърбия. Още един въпрос. Десет години след бомбардировките на НАТО Ситуацията на Балканите е, веднага след бомбардировките е, беше плачевна. Косово в момента е, се отдели. Затова аз ще си позволя коментара, че Сърбия не трябваше да позволява това отделяне на Косово. Това бе незаконен е, акт. Но как възнамерявате да гарантирате е, целостта на вашата страна. Господин Галер, за две минути. Благодаря, господин председател. Господин министър, с удоволствие ви слушах. Мога да подкрепя вашия политически ангажимент по отношение на Европейския съюз. Вие чувате в... Е, използвахте едни чудесни е, ключови понятия във вашия американски английски. Ние винаги се радваме да ги чуем. Знаем, че и населението във вашата страна подкрепя едно присъединяване към Европейския съюз. Надявам се, че това ще бъде политиката в бъдеще, още повече, че в миналото вашата страна е водила по някаква политика, която е, е водила към недобър край, нека така да кажем. Надявам се, че това няма да се повтори и е, всички усилия, които Сърбия полага, ще бъдат увенчани в крайна сметка с успех, най-малкото с безвизовия режим, на който ще се радвате. Колежката Уначек вече каза, политиката човек не бива да използва думичката никога, и особено по отношение на Балканите. Но все пак е, ще поизостря малко нещата във връзка с общинските избори в е, е, Косово. Можем ли да очакваме сърбите в Косово да участват в тези избори? Това ще бъде един вид признаване на Косово. Ако това не стане, е, какъв, е, е, какво ще означава едно неучастие в изборите от страна на сърбите в Косово? По отношение на Младич и Хаджич ще кажа следното. Ние знаем и вие знаете, че има структури в Сърбия, които ги пазят, които много ревностно ги защитават, физически и всякак. И затова ще ви задам въпроса, страхувате ли се от е, е една екстрадиция на тези е, двама души? Страхувате ли се, че по някакъв начин е, е, това е една евентуална екстрадиция ще предизвика е, тревога сред населението, безпокойство, безредици? От какво се страхувате? Благодаря ви. Това бе първият кръг от въпроси. Сега ще дадем думата на господин министр, а след това ще продължим с втори кръг от въпроси. Благодаря. Благодаря ви за коментарите. Благодаря за това, че признавате прогреса на Сърбия към Европейския съюз. Благодаря на докладчика. Очаквам с нетърпение да работя с него и с останалите депутати по нашия път към присъединяване към Европейския съюз. Първо искам да коментирам този въпрос за блокирането, така, замразяването на процеса ни на влизане в Европейския съюз. Много въпроси бяха повдигнати и за сътрудничеството ни с Хага. Нека първо да коментирам това. Ще повтаря нещо, което казах в речта си. Ние абсолютно и изцяло сме ангажирани е, да не останат обвинени военно престъпници на свобода. Предали сме е, голяма част, 44 е, от 46 души. Направихме всичко, което беше по нас. Предадохме и Радован Караджиш. И няма причина да има политически страх. Т.е. ако трябваше да има политически страх, той трябваше да бъде до сега. Няма, няма нищо, което да е по нашите способности да направим повече от това, което правим в момента, за да е, се издирят военнопрестъпниците, които още са на свобода и да бъдат заловени и да им се даде възможност да се защитят в съда. И както казах, ние няма да спрем това и правим в момента. Има хора в Сърбия, които застават на тази позиция, която приема правителството. Има хора, които са абсолютно против. Но и поддръжниците, и опонентите са единодушни, че ние правим всичко, което можем. И всички знаят това. И смея да кажа, че все по-малко хора, а, включит, а, се съмняват, включително и главния обвинител. Все по-малко хора се съмняват и в нашите намерения, политически и в практиката ни. Господин Брамер в момента е в Белград. Той се среща с нас, ще служби и съвсем скоро ще представи нов доклад. Надявам се, че той ще отрази нашата позиция и факта, че ние си сътрудничим напълно. Господин Бремер се срещна с министрите на външните работи на Европейския съюз и когато му зададоха въпроса, смятате ли, че има още нещо, което да се направи и сърбите направят, неговия отговор беше не. Затова се надявам, че е, няма да продължи този въпрос чак толкова дълго. Напълно разбирам всичко, напълно разбирам щекотливите моменти. Ние всички сме политици тук, всички разбираме какво се случва в политиката. Но нека да ви кажа и следното. Помислете по този въпрос. Хърватия съвсем скоро ще стане член на Европейския съюз. Това е много добра новина. И за нас, и за региона, и за Европейския съюз. Но, след като тя влезе в Европейския съюз, а ако настъпи пауза, а има доста хора, които твърдят, че това трябва да е така, дори има е логика това да е така, и то здрава логика, че след Харватия е добре да се направи пауза. Но, ако се съчетае тази теза с толкова трудната перспектива Турция да влезе в Европейския съюз, тогава нека да помислим как се чувстваме ние в Западните Балкани, след като 500 години сме били а, заедно с Турция. А, и сега чувството ни е, че отново биваме изтиквани, отново на едно и също ниво с тях. Затова, моля, а ако вярвате в бъдещето, в интегрираното бъдеще на Западните Балкани, не ни оставяйте да чакаме прекалено дълго. Ние сме готови да направим всичко, което е необходимо. Знаем, че е изключително важно да си сътрудничим с трибунала в Хага. Ние го правим не защото е условия, защото вярваме, че трябва да си сътрудничим, вярваме си, че трябва да има възможност всички, които са е, обвинени във военно престъпление, да бъдат заловени и да се защитят в Хага, но трябва да се отчитат и по-широките политически последици на подобно деяние. Много въпроси бяха зададени за Косово. Е, ще трябва да им отделя известно време. And a lot of people said that доста хора коментираха тук, че Сърбия е централна, ключова стратегическа страна в региона. Мисля, че това се отразява най-добре от факта, че тук има двама докладчици за Сърбия. Господин Кацин и, и госпожа Луначек, поне от наша гледна точка е така. Да, ние ще работиме с, е, и с двамата А, определено. Разглеждаме много сериозно положението в Косово и нека да повторя още веднъж. Много мнозина очакваха, че ще настъпи хаос след едностранната декларация за независимост. Но това не се случи, защото Сърбия реши, че иска да прекрати конфликти. Ние сме против декларацията за независимост, но ние ще използваме всички инструменти по суверенен, мирен, демократичен начин, инструментите на международните институции, за да се решава този въпрос. Мисля, че малци на много малко хора по света могат да кажат нещо против правото на една страна да отиде и да поиска мнението на Международен съд. Нека да чуем съда. И вие сигурно ще ме попитате какво ще направите, ако съда каже, че едностранната декларация за независимост е в съответствие с международното право. Аз мога да ви задам същия въпрос. А вие какво ще направите, ако съда каже, че това е нарушение на международното право? можете да запазите позицията си. Разбира се, всеки има правото. Това е суверенно, демократично право да вземете позиция. А ние имаме суверенно и демократично право да си защитим територията по начин, по който не се дестабилизира ситуацията, на който не се спира бъдещето на никого. Независимо къде живее той, в Косово, в останалата част на Сърбия, в останалата част на региона – ние искаме да няма война, да няма нестабилност. Когато съдът се произнесе, когато даде своето мнение, тогава, мисля, ще трябва да търсим начин да вървим от там нататък. казахте, че не е много умно да казвам никога. Прави сте. Не бива да се казва никога. Но все пак а, този принцип трябва да се спазва от всички. Значи ние няма да казваме никога, но и, вико, но и други не трябва да казват никога, примерно за Косово. Затова, нека да се движим към сътрудничество, към пълна интеграция, защото смятам, че тогава климата ще стане по-спокоен. Е, няма да коментирам сега какви са възможните решения, но не трябва да се казва не за възможността в бъдеще да се намери компромис на този въпрос. Разбира се, много дипломатическа енергия хвърляме по въпроса за Косово. Но все пак, кажете ми една държава, която, ако е поставена в нашето положение и реши да използва дипломатически средства, която няма да използва всички тези дипломатически средства всяки член на Европейския съюз би използвал всички възможни дипломатически средства, ако трябва да реши подобни въпроси. Така че до, до момента, до който има мир и стабилност, е, ще трябва да работиме, да търсиме начини за постигане на споразумение – Разбирам, разбирам, че процеса за интег... присъединяването на Сърбия в Европейския съюз е различен от е, въпроса за статута на бъдещата провинция и смятам, че така и трябва да продължаваме, защото е, с е, напредъка нещата ще стават все по-добри. Просто за Сърбия не беше възможно да признае местните избори, които бяха обявени преди няколко месеца и които ще се проведат в няколко места в Косово на 15 ноември. Според нас това беше много неправилно. Да се прави това извън резолюцията на ОНЕ 1244. Предложихме конструктивни начини да не се нарушава тази резолюция. Не беше никак трудно да се направи това, но това не стана. Затова правителството на Косово не може да приеме тези избори защото да признаеме местни избори, свикани в нарушение на резолюцията на 44 и не в рамките на нея, а свикани в рамките на разпоредбите на Конституцията на Косово, за нас това е директно нарушение на нашата Конституция и нашата юридическа позиция спрямо едностранната е, декларация. Мога да ви кажа, че не е никакво удоволствие за мен да изказвам такава позиция. За мен ще, ще бъде много по-добре, ако бяхме намерили решение да, през... да преодолеем тази, това трудно, тази трудна ситуация. Преди 4 години президента на Сърбия прие е, изборите. Те не бяха успешни. Ние ги подкрепихме. И много малко сърби решиха да участват. Тази година още по-малко ще участват. Дори, дори, дори да подкрепим изборите. Ако пък и не ги подкрепим, никой няма да участва. Аз лично много бих желал нещата да не стоят така. А като говорим за това, че има хора, които са за одобряването на тези избори, да, стана дума, че тук се признават изборите. Нека не забравяме, че Милошевич имаше албанци в своето правителство и имаше албанци, които признаваха Милошевич. Аз лично никога не съм смятал, че те представят истинското мнение и волята на мнозинството от този народ. Така че винаги е възможно да се намерят хора, които да се обявят за различни каузи. Но тук говоря за демократичната легитимност, която според мен в този случай отсъства. Ситуацията е трудна и определено имам желание да намерим начин да преодолеем и то в близкото бъдеще. След като приключат тези избори, с радост ще се включим в диалог, който представя хората на местно ниво, отчита техните лични интереси по начин, по който не нарушава международните разпоредби. Много съжалявам, че се стигна до там, но в момента ситуацията не е такава. Продължаваме да работим с международната общност, за да можем да решим, да, да подобрим ситуацията, колкото по-скоро в бъдещето, толкова по-добре. Grazie signor Ministro. Il secondo turno благодаря, господин министр. Продължаваме с въпросите. Втори тур. За съжаление, ще ви помоля да се ограничавате в изказванията си до минута и половина, тъй като много колеги желаха да вземат думата. Моят въпрос не получи отговор във връзка с отношенията между Сърбия и Черна гора. Извинете, казва министъра, да. Посланника на Черна гора вчера представи своите писма на президента и ние Имаме отношения, които са в процес на възстановяване, така да се каже, след като толкова много елементи на доверие бяха а, загубени. Особено при тяхното решение за признаване на декларацията за Косово. е то много неудачен момент. Един ден след като се реши въпроса да се прехвърли на съда определено смятаме, че беше много трудно като момент. Ние имаме своите особени отношения от е, векове. И е, факта, че Черна гора признава Косово, никак не беше лесно за Сърбия да, да преживее това. Затова решихме да действаме по начин, който да не разрушава специалните отношения на нашите две страни по отношение на здравеопазване, обучение, всички тези въпроси. Политиката на Сърбия по тези въпроси към Черна гора не се промени. Надяваме се да изградим възможно най-добрите си отношения с тях, защото в края на кращата те винаги ще бъдат най-близката до нас страна, съсед, нация, както ги наречете. Винаги е било така от векове насам и няма да има промени в това отношение. Има разногласия, разбира се, между правителствата, но ние ще ние работим, за да ги преодолеем. В момента ситуацията в Черна гора не е лесна, особено за сръбското население там. И се надяваме, че съвместно с тяхното правителство ще можем да подобрим тази ситуация. Но, що се отнася до перспективата на Черна гора да влезе в Европейския съюз, всичко, което ние правим, ще го предоставяме на тях. Въпросът с превода, примерно, ще бъде много лесен за решаване, защото а, ние говорим идентични или както бих казали някои много близки езици. Така че ще им помогнем по възможно, по всякакъв начин. А, всъщност ние нямаме по-близък и по-важен съсед от Черна гора. А, може би се конкурират малко с Босна, но и Босна и Черна гора са много близки наши съседи с които ще продължим да развиваме възможно най-добри отношения. Онореболе Де Кайзер, перу минута и мезо. Госпожа Де Кайзер, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин министър. Присъединявам се към мнението на колегите и ще ви поздравя за напредъка постигнат от вашата страна по пътя към Европейския съюз и по пътя на демокрацията като цяло. Ще ви задам един въпрос, който бе засегнат от много колеги, свързан с тревогата, че Таджич и млади, Хаджич и Младич все още са на свобода. Вие казахте, ние правим всичко, което е по силите ни. Какво означава това? Е, какво ви пречи да е, намерите тези е, хора и да ги предадете на трибунала? И още нещо. Ние следим процеса в Хага. Излучват се картини, които ни тревожат. Казва се и е, много във връзка с геноцида, но защо всъщност вашия парламент никога не е приемал някаква резолюция във връзка с извършения геноцид? Това не е ли част от историята? Не трябва ли по някакъв начин да отдадете, задълж... да отдадете дължимото на паметта на загиналите. И още един въпрос, свързан с граничния спор с Харватия. От хърватска страна ще има е, някакви е, предложения. Е, така ли е наистина? Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Поздравления за Сърбия за напредъка. Искам да е, коментирам вашите думи, господин е, министър, че Сърбия подкрепя влизането в Европейския съюз не само заради себе си, но заради околните. Във връзка с либерализирането на визовия режим, вие знаете, че парламента беше за всички тези пет страни. Но вие коментирахте, че вашето правителство тук в Брюксел е лобирало парламентаристи против подхода на парламента. Тоест, да се потвърдят либерализирането на три страни, а за две други да не стане това. А ние се опитвахме да подходим, да възприемем един по-лек регулаторен подход, но много се изненадах, че вашето представителство, вашето посолство тук лобира против тази наша политика. И също съм съгласна с мисис Деказър. Не разбирам как, ако правите всичко, което е възможно, не намирате все още тези двама военно е, престъпници? И е, как точно ще изпълните критериите за сигурност, след като не ги намирате? Колега Преда, перу минута и медзо. Благодаря, Mulțumesc, господин председател. И аз приветствам а, Сърбия във връзка с положителния доклад за напредъка. Важно е да започне изпълнение по временното споразумение, за да можем по този начин да проследим и да похвалим съответно и усилията на сръбското правителство. Да, решението за безвизовия режим, на който ще се радват сръбските граждани в най-близко бъдеще, наистина ще увеличи присъствието, ще засили присъствието на Сърбия в Европа. През октомври сръбското правителство е предприяло някакви мерки във връзка с защитата на мълцинствата. Но все пак има съмнения относно мерките, е, предприяти от правителството по отношение на румънското мълчинство. Така че бихте ли ми казали какво прави вашето правителство за подобряване на положението на румънското мълчинство? Благодаря ви, казва председателя госпожа Копа, минута и половина. Благодаря ви. От името на моята политическа група на социалисти и демократи, ще поздравя министъра на Република Сърбия за постигнатите резултати. Хубаво би било да се води диалог с Косово. Това е първото, което искам да кажа. И на второ място ще се спра на проблематиката с трибунала в Хага. Споменава се много често националната амнестия, амнистия, но е, независимо от това е много важно е, да екстрадирате е, последните двама, които все още не са предадени на трибунала в Хага. Какви са пречките за Белград в това отношение? Е, господин Албертини, не е ли възможно е, да поканим прокурора Брамат е, тук, е, за да поговорим с него и да разберем какво става всъщност е, във връзка с това сътрудничество между Сърбия и трибунала. Ще бъде интересно, за да формираме едно обективно мнение по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Копа. Ще разгледаме предложението ви. Ще видим дали това е възможно. Господин Багел, минута и половина. Господин министър, минута и половина е действително са много кратко време за сериозно изказване. Аз бих желал да ви приветствам като представител на младото поколение на сръбските политици. Убеден съм, че вие и вашия предшественик, както вашия предшественик вече бе споменал, че ще е, вие ще бъдете в състояние, сте в състояние да отправите поглед към една нова, модерна Сърбия и аз се надявам много скоро младите хора от е, Сърбия да могат да пътуват свободно навсякъде в Европа, както техните бащи и майки са имали тази възможност. Така че това е, е ще бъде една допълнително предложение и стимул за нова Сърбия. Имам въпрос във връзка с Косово. Става дума за една държава, която вече е призната от большинството, от всички държави членки на Европейския съюз. Бих искал да попитам във връзка с защитата на сърбите в Косово и защитата на сръбски манастири в Косово, това е важна част от дискусията за Косово. Аз а, ценя а, жеста на президента, а, посетил Сребреница и се присъединявам към всички, които подчертават, а, че а, младич трябва да бъде а, подведен под отговорност и представен на съда. Благодаря. Господин министр, аз внимателно слушах вашите изказвания. В началото вие говорихте за приоритетите на вашата страна по много красноречив начин, както всички коментирах и тук. И много се радвах, че вашите приоритети са правилно подредени. Първо говорихте за политическото бъдеще на вашата страна в Европейския съюз. Естествено, ние сега вече очакваме конкретни дела, конкретни доказателства, че работите в този дух. Вие също съобщихте, е, говорихте за опасенията, че след като Харватия бъде приета, ще има пауза, свързана с умората от разширяването. И мисля, че тук стана дума. Не дейте е, твърде много да се вълнувате от е, изказванията за тази пауза. Вие трябва да се концентрирате върху това, да си изпълнявате конкретно критериите за е, присъединяване към Европа, защото ако го направите, никой не може да отрече това. И също така искам да ви попитам без никаква критика, какво прави сръбското правителство, за да реши въпроса Радко Младеж? Благодаря, господин Кукан. Колегата Гомес, минута и половина. Господин министър, Поздравления за речта и за визовия режим. Но а, за местните избори в Косово сега никой не очакваше да ги приемете. Но все пак а, вие трябва да окоръжите местните сърби да участват, защото а, те в края на кращата трябва да вземат а, нещата в свои ръце. Значи те не са в Сърбия, а също така и нямат възможност да участват в демократичното управление на Косово. Аз лично а, а, знам а, колко ключов е въпроса за предаването на младечи и хаджиш, но защо тогава не давате възможност да се произнесе и да, да има справедливост и за Митровица. Защо и Олекс не може да отида там? Това е ли елемент на справедливост и правосъдие? И също така, вие готови ли сте да признаете, че в Митровица има престъпна економика, която работи против е, Сърбия, против Европейския съюз и против Балканите като цяло? Е, Благодаря, госпожо Гомес. Колегата пак има думата за минута и половина. Господин министър, не искам да се губя във всички подробности, споменати от колегите, но искам да отхвърля стрикно нещо, което казахте. Не може сърби, които живеят в Косово и които искат да участват в тези избори, да ги сравнявате с албанците, които са помогнали на Милошевич да направи това, което той направи. Много, много ви моля, върнете тези думи назад. Осем млади сърби дойдоха дне, вчера в моето бюро, придружавани от международни представители и ми казаха, че е, те подготвят изборите в новите създадени децентрализирани общини и искат да им, да им помогнем да организират а, един добър децентрализиран живот там. Така че много ви моля, не дайте да сравнявате тези хора с албанците, които са помогнали а, на времето на Милошевич да направи това, което а, той причини. Председателят, благодаря госпожо Пак. Сега госпожа Базеско. Уважаеми господин министър на външните работи, бих желала желал е, да ви попитам как вие подкрепяте е, румънците в областта Тимо и какво правите по въпроса да бъдат признати техните права, защото е известно, че Западна Сърбия не признава тези хора. Става дума за около 250 хиляди души. Е, Сърбия признава мнозинството в сръбската област Банат. Благодаря. Е, госпожа Базеско, госпожа Луначек, една минута. Господин министр, имате пълната подкрепа за интегрирането на Сърбия в Европейския съюз от моя страна и пълно признаване на вашите посещения, но нека да кажа ясно. Аз съм докладчик на този парламент за Косово. И е, казвам това като политик, е, в качеството си на национален депутат. Аз тогава никак не бях е, доволна, че няма резолюция на ООН за Косово. Защото е, така трябваше да се разясни ситуацията, но тя вече съществува, такава каквато е. И съм напълно съгласна с изказването на госпожа как Също се срещнах с тези млади хора от Косове. И вие казвате, че не ви е приятно да не признавате местните избори и много съжалявате, че това не може да стане. Но ако има политическа воля, господине, в политиката всичко е възможно. Тоест, възможно е да дадете възможност на сърбите в Косово да поемат нещата в свои ръце. Просто нека да ви помолим. Няма нужда да приемате изборите, но просто обърнете се към тях – да участват в изборите по начина, по който искате сърбите да участват в демократичните избори във вашата страна. Благодаря, госпожо Луначек. С това дебатът или втория рунд въпроси приключи. Господин министр, вие имате думата сега за окончателен отговор. Благодаря отново, господин председател. Нека да започна да, с отговор на въпроса, който не отговорих от предишния кръг. Граничния проблем с Харватия. Мисля, че има известен напредък. Много бавен, много умерен, но започнахме да говорим, защото доскоро дори не говорихме по този въпрос. Значи факта, че вече говорим, е напредък. Сега, като се почва от нула, напредъка е много труден. Много е сложен въпроса и се надявам, че ще бъде решен дълго преди да стане преграда за друг, решаването на други приоритети. В края на кращата в един момент всички ще влезем в Европейския съюз, така че този тип гранични въпроси няма да са съществени. А, дълго. Скоро пак коментирахме този въпрос. теоретически нещата звучат по един начин, на практика са други, така че ние ще работим и ще се опитваме да двустанно да направим много усилия с Харватия, за да не представлява този въпрос препятствие за нищо. И изобщо двустранните отношения с Харватия и въпроса за бежанците от е, Харватия, които сега живеят в Сърбия. Този въпрос е все още много, много труден и не сме постигнали кой знае колко напредък. Надяваме се, че в бъдеще ще постигнем такъв. Ще има една голяма конференция за беженците през февраля в Белград – заедно с Висшия комисариат за бежанците. Надяваме се, че Европейската комисия ще участва. Надяваме се, че от най-високо ниво от Европейския съюз ще има участие. Няма да говоря много за по въпроса за Харватия, но правото да се завърнат на сърби, които са били изгонени от там по време на а, операциите от 1995 година, когато повече от 250 хиляди е, сърби бяха изгонени от Харватия, правото да се върнат е, там този въпрос не е решен по задоволичен начин. Но е, искаме все пак да признаем усилията на правителството на Харватия за решаването на този въпрос и ние ще продължим да работим и с тях и всички други за решаването му. Така че всички тези, които все още не са се върнали в домовете си, вследствие на събитията от 20-те години, да могат да се върнат е, и да бъдат е, пълноправни членове на Европейския съюз там, където са се родили. Та ще работим и с Харватия и всички други за решаването на този проблем. Отново много хора поставиха въпроса е, младич и военно-престъпниците. Много усилено се опитвам да си помисля какво съм забравил да кажа. Това, което току-що казах. Може би трябва пак да повторя или да поясня. Когато казвам, че няма нищо, което не сме направили, и няма нищо, което да можем да направим и, и да не го правим, а, ме попитахте какво не е в нашите сили да направим. Ами, не мога да намеря отговор на този въпрос. Претърсваме всеки квадратен милиметър в Сърбия. И то като част на е, едно огромно международно усилие в този дух. А ако имате някакви предложения, ние сме готови да ги приемем и да ги включим в нашите мерки и усилия. Ако знаехме къде е младич, той нямаше да е на свобода. Абсолютно ви гарантирам това. И също така ви гарантирам, че нашата позиция няма да се промени до момента, до който заловим всички обвинени във военни престъпления. Понякога не е толкова лесно да се намери е, едно лице, което е било военен командир в област, е, така планински области, които никак не са лесни. Това е поне последното предположение, че той се крие там. Това са последните следи от него. Много европейци и американци търсят само Бин Ланден и то с много усилия и още не са го намерили. Ние се опитваме да намерим военно престъпниците и няма да се откажем, защото смятаме, че трябва, те трябва да стигнат до съда. Що се отнася до Босна и Херцеговина? С а, ваше с уваж... всичкото уважение към вас искам да отхвърля обвинението, че а, служители на посолството на Сърбия са работили против режима за, против либерализирането на вирусовия режим. Ако искате да чуете официалната позиция на правителството на Сърбия, ние смятаме, че тази либерализация трябва да стане още утре. I think that you should now take the official position. И смятам, че трябва да приемате нашата официална позиция на правителството, че Босна и Херцеговина трябва да получат същото, гражданите на Босна и Херцеговина трябва да получат същото право като гражданите на Сърбия и Черна гора и Македония. И то възможно най-скоро. Мисля, че е изключително опасно да изоставяме някого – и ако аз имам магическа пръчица, това да се случи, или ако вие имате такава да направите това утре, аз лично ви съветвам да го направите дори независимо от критериите. А, в смисъл, че е, политическата ни воля е на лице и ние ще направим всичко да им помогнем да постигнат те тези критерии. Ние лично сме изключително недоволни и не, не бихме искали да има ситуация на разделен. А що се отнася до Босна и Херцеговина, политиката на Сърбия е следваща. Ние искаме тази страна да се развива, да просперира и да не изостава, да не бъде оставена назад по никой начин. Това е позицията на Сърбия и тя няма да се промени, поне докато докато нашето правителство е на власт. А, що се отнася до Сребреница, нека да кажа още веднъж. На десетата годишнина от това ужасно деяние имахме своя голям момент. Аз бях там и президента беше там и ние сведохме глава пред е, жертвите и каза, президента каза какво е своето мнение. Той бе избран от народа, за да преследва една определена визия и той изрази тази визия пред народа си. Ние сме много горди от това, което той направи. И смятаме, че никога, пори никакви обстоятелства, няма да отречем и ще да намаляваме е, факта на това, което се случи там. Едно ужасно деяние, което заслужава всякакво, всякакъв вид осъждане. И аз лично се надявам, че ще стигнем до момента, в който, както и много други е, военни престъпления на този континент, да оставим тези неща зад гърба си. Но няма да бягаме от, от отговорността си за това деяние. Затова и искаме да довършим всичко, което работим с а, трибунала в Хаба. Хага, много съжалявам, че не мога да ви дам по-добър или по-изчерпателен отговор, не мога да ви дам адреса на военнопрестъпниците. Но мога да ви дам гаранция, че няма да спрем да действаме, докато не решим този въпрос. А Що се отнася до сътрудничеството с Еолекс, отново искам да подчертая, че сме напълно, имаме пълен ангажимент да работим в сътрудничество с тях. Сърбия от всички партньори е най-надежният партньор на Еолекс. В Сърбия не се крадат коли, не се горят коли, и вещи от Сърбия, както това правят албанци, да речем. Това се случва и в Митровица, и в Прищина. Но нека да погледнем нещата в перспектива, в различен план. В Косово нещата се подобряват. Независимо от големите и дълбоки разногласие, които няма да изчезнат. И ние ще продължим да бъдем ангажирани по възможно най-добър начин. Положението в Косово е трудно. Що се отнася до организираната престъпност, там е вероятно столицата, една от най-големите столици на организираната престъпност в Европа. Много жалко е това, но Сърбия няма възможност да се справи с тази организирана престъпност, ако не разботи с международната общност, така както се предвижда в резолюция 1244. Положението в Митровица също далеч не е идеално. Има и други места в Косово, където нещата не са добри, организирана престъпност, трафик на... Всички трябва да работим за преодоляването на, за, на тези проблеми. Situation about church property, Serbian churches. Сръбските църкви в Косово. Нека да кажа, че е много трудно. Там има обекти от световното наследство, манастири от средните векове, които са застрашени. Те действително се намират в много трудно положение. Абсолютно застрашени са в момента в Косово. Може би сте чували за манастира Дачини, един от най-старите и най-красиви е, средновековни манастири, е, част от е, световното наследство по ЮНЕСКО. Обаче абсолютно ни се отказва да ни върнат собствеността, въобще дори кадастралните планове не, не ни предоставят. Ситуацията там е много трудна. нека да коментирам нещо, което коментирах в света сигурност. града е Яковиц. Там има църква. Имаше. Която вече няма. Защо? Защото беше изгорена. И след това а, минаха багерите и направиха градинка в центъра на града, където имаше църква. Тоест, всяка следа от съществуването на тази църква бе унищожена. Три пъти повдигнах въпроса в съвета по сигурност и в ЮНЕСКО говорих. Ето и тук ви казвам. Това ли е начин за помирение? Да се горят, да се разрушават църкви и след това да се павира улицата или да се правят градинки? Не мисля. Това е, това е отговора ми, може би малко по-емоционален по този въпрос, но точно така това е чувството на хората, когато стане въпрос за сръбските църкви в Косово. Мнозина от вас е, знаят, че ние имаме много особени, специални, исторически, духовни е, чувства към Косово. Два въпроса бяха зададени за румънското младсинство. Работим в тясно сътрудничество а, с румънското младсинство. Те са част от правителството. Е, мисля, че съществува много добро сътрудничество и доверие, не само в Сърбия и в Румъния. И, и ще продължим да работим така. Никое етническо младсинство, включително и румънското, не е затруднено в Сълбия. Мисля, че при защитаването на етническите младсинства Сърбия може да каже, че новата демократическа Сърбия, която аз представям, е, води в това отношение. Вижте, Войводина. Войводина